Уважаеми дами и господа, позволете ми да открия заседанието. Има ли бележки по предложения дневен ред? Не виждам. Няма бележки. Дневният ред е одобрен. Утре на бюрото щях да направя едно съобщение, но мога да го направя от сега. Винаги сме говорили за а, така, види, видимостта на докладчиците за а, междинните доклади за държавите членки, за държавите кандидатки за членство. Сега се намери начин а, тези докладчици да бъдат, имената им да бъдат вписмани в пленарните заседания в дневния ред на пленарните заседания, така че да фигурират в интернет страницата, в архива и така нататък, така че да се знае кое име е писало е, конкретния доклад. Сега утре ще говорим по-подробно дали решението е задоволително, но поне е правилна посока според мен. Wir kommen jetzt zum Thema die Security Challenge. Преминаваме към предизвикателствата, свързани с сигурността в региона на Близки изток и Северна Африка и перспективи за политическа стабилност. Докладчицът Винсент Пион има решение на въпроса. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, заедно с вас ще се да намерим решение. Господин председател, с чувство за хумор представихте доклада, но той е един много сложен доклад с много широк обхват. Кандидат свържен с сигурността и отбраната в Близки изток и Северна Африка. Както всички знаем, това не е регион, в който има високо равнище на безопасност и сигурност в момента по самия доклад, знаете, че имахме доста големи ограничения по един такъв доклад. Имаше опасност да започнем инвентар географски регион по географски регион, държава по държава, какво е положението в региона. Но това не е целта ни. Целта ни е паралелно с дейността на върховния представител, заместник председател на комисията госпожа Могерини, да излезем за стратегическа визия. Тоест да включим всички страни в региона и то в една кратко, е, в една перспектива на средносрочен и дългосрочен план. При все това, смятам, че трябва да покажем ангажираността си, интереса си към южната ни съседи, което не винаги е лесно. И трябва да се опитаме да намерим възможно най-добър и най-широк консенсус. Защото се спускваме с проблема за нашият авторитет, а авторитета ни в този регион, от гледна точка на Европа, преди всичко минава през изказването ни с един глас. Като знаете, положението много, се, много бързо се променя в региона нееднократно се споменава в текст е, Лигата на арабските държави. Ще разгледам отново въпроса през уикенда с е, египетският президент. Важни е за ядрената програма на Иран, въпрос, който в момента се разрешава. Е, важен е също така и въпроса за изборите в Израел и изказванията на Бенемината Няхо. И така по всички тези въпроси, както виждате, събитията се променят е, буквално всяка седмица и то събития, които биха могли в някои случаи да доведат до промяна на нашата позиция. Затова смятам, че трябва да сме много бдителни за тези бързо развиващи се събития да спомня на няколко важни елемента, които се опитваме да имаме предвид при общия ни подход. Първо това е един подход, съсредоточаващ се върху сигурността. Това е важно и за самият регион, и за нас в Европа. Важно е от другата страна на Средиземно море да нямаме държави, които изживяват толкова големи трудности. В частност, тъй като има обмен на, на хора, на население, но и защото имаме редица общи интереси. И налично на подобни държави в трудно положение е проблем за самата Европа. Затова и в наш интерес да се опитаме да стабилизираме доколкото е възможно региона. И от тази гледна точка, мисля, че би трябвало да настояваме за по-силно присъствие, по-силно политическо присъствие на Европа в региона. Имахме възможност да го заявим на госпожа Могерини на последното на дебата, който поведахме с нея в Страсбург. Мисля, че има консенсус по този въпрос в Европейския съюз. То е, че трябва да има общ подход, а не всяка държава членка да води собствена политика, която в някои случаи да се разминава значително с позицията на Европейския съюз. Така че имаме нужда от една ясна, под едно ясно, силно присъствие на Европейския съюз. Имаме, разбира се, различни инструменти, прегледа на политиката по съседство, но имаме възможност и да ускорим процедурите за пускане на финансови помощи в случай на криза, но и нашата намеса не бива да се съсредоточава само върху правата на човека и ценностите на Европейския съюз. Ние трябва да гледаме и малко по-стратегически на нещата. Както каза и председателят на комисията, господин Юнкер, Европа трябва да бъде в състояние да води дипломатическа политика, включително и необходимите военни средства. На второ място една по единна политика на Европа, може би по-стратегическа, трябва да бъде и по-независима. Разбира се, имаме своите съюзници, ООН, Съединените щати, разбира се, ООН са повече от съюзници, но въпреки, въпреки тези съюзи ние трябва да сме в състояние да определяме собствените си цели и собствената си рамка на действие. Това е много важно за авторитета ни. И за това нямаме повод за радост или за гордост за някои от действията си през последните години и не сме и носим известна част от отговорността за положението в региона. Важно е също така да знаем кои са събеседниците ни, особено при намирането на решения в средносрочен и дългосрочен план. Важно е нашите партньори от арабските страни да участват повече в разискванията ни. Познаваме всички проблемите в арабския Магреб. Знаем колко трудни са отношенията ни понякога с страните от залива. Но след това смятам, че трябва да търсим политически събеседници, и също така мисля, че може да разчитаме в по-голяма степен на Лигата на арабските държави. Това са основните елементи в доклада. Не бива да забравям, не бива да подценяваме въпросите за сигурността, включително и измерението му свързано с отбраната. Както си спомняте, имахме целта ни е да изготвим един стратегически подход, който да обхваща всички важни елементи. Но при всички положения трябва да има действие и в политическо, економическо и културно естество. Тоест трябва да използваме всички инструменти, които са на наше разположение, за да може присъствието ни наистина да бъде възможно най-осезаемо. И паралелно с днешното разискване, утре сутринта ще се проведе семинар, посветен на европейската политика на добросъседство и инструментите в рамките на тази политика, с които можем да си служим. Това са основните елементи в доклада. Тук трябва да ви предупредя за нещо, което най-вероятно няма да можем да избегнем. Стремим се към един позиция и аз самият ще се стремя да сближа позицията си с всички вас. Но това от своя страна значи да не се опитваме да намерим решение на всяка една от кризите. Ще има други доклади, които ще са посветени на тези въпроси. тук трябва действително да се съсредоточим върху стратегическият подход, стратегическата визия и няма нужда да изказвам мнението си по всяка една от конфликтните зони. Е, Сирия, Ирак, е, Либия и т.н. Действително ми се това, че има някои ключови въпроси, които няма как да избегнем и по които трябва да се произнесем. И има и док... европейска доктрина в това отношение, дали тя ще се запази или не ще покаже дискусията. И тази доктрина изисква включването в диалога и в Сирия, и в Либия на редица партньори. И в Сирия, разбира се, се поставя въпроса за участието или не в преговорите на Башара Аласад. Разбира се, поставя се и въпроса за преговорите за ядрената програма на Иран. И очевидно, че има е, нюанси в позициите по тези въпроси. Благодаря, ще спра тук. Благодаря на всички докладчици в Сянка и се надявам, че своевременно ще получа вашите реакции по този доклад. Мерси, президент. Благодаря, господин председател проекто доклада, изготвен от господин Пейон, е наистина много ценен и съдържа много теми, по които заслужава да помислиме. И съм сигурен, че след като бъде представен и публикуван, и политиците и служителите в европейските институции ще обсъдят ще го обсъдат и наистина ще се вдъхноват от него. Ще спомена четири е, проблема. Господин Тайон каза, че нещата се развиват бързо и това ще продължава следващите години и десетки години повечето страни от Близкия изток и Северна Африка тръгнаха по пътя на промените преди около 4 години и минават от един е, автократичен режим към, демокра... към демокрация, но това отнема не месеци, години, а десетки и стотици години по принцип. Е, така че нещата ще се развиват и то ще се развиват бързо, не в краткосрочен план, а наистина в дългосрочен план. За това трябва да имаме един глобален подход към страните от региона и да следиме развитието им. Второ, предизвикателствата в областта на сигурността не се решават и не, само с антитерористични мерки и от силите на реда. Господин Пейон го подчерта и аз мисля, че трябва да го подчертая, защото понякога забравяме тези неща. Понякога когато сме изправени пред криза, като че да гледаме по-скоро последиците, а не първопричините за тази криза. Така че в опита си да е, отговориме на кризата, трябва да потърсиме по-скоро причините, происхода на кризата и тези причини са социалното и економическо положение на населението, липсата на граждански свободи и начина по който тези страни са били управлявани в е, миналото като са така потъпвали достоинството на, местно, на своите народи. Така че не трябва да забравяме какви причини, кои бяха причините, които накараха арабските страни да поемат по нов път и да се стигне до катаклизмите, на които сме свидетели. Сега разполагаме с всички исторически, културни, доводи и причини да играеме важна роля на място. Нашата върховна представителка го подчерта преди няколко месеца и смятам, че тук вече сме тръгнали под по този път след няколко седмици е, ще има нови предложения, които ще докажат, че е, нашата воля и желание ще се превърнат в действие, т.е. Европейския съюз ще играе по-важна роля за решаване на кризите, които разтърсват този регион. И последният въпрос, господин Пейон също го повдигна, когато се сблъскваме с някои от е, причините на тези кризи, трябва да се обърнеме към всички, т.е. да включваме в решението всички заинтересовани страни. Е, не винаги сме го правили до сега, на повечето форуми, които са били свикани за решаване на кризите в Сирия, Йемен, Либия, като че ли сме ограничавали е, броя на участниците, и това беше грешка, защото ако искаме а, преговорите и ако искаме да се намери политическо решение, не трябва да има предразсъдъци относно участието на всички заинтересовани страни в решаването на проблема. Благодаря. Thank you, Mr. Chair. Um, господин председател, бих искала да благодаря на докладчика за проекто от доклада. Става дума за един изваредно сложен доклад, една много сложна тема. Разбира се, че не можем да решим всички проблеми с този доклад, но можем да включим колкото се може повече проблеми и да отправим правилното послание – а, относно нашата роля и възможността за решаването на тези конфликти. Да, необходимо е да подкрепиме усилията за осигуряване на сигурност в региона, и разбира се, трябва да играеме по-важна политическа роля в региона, като същевременно обаче не забравим да подчертаеме мерките и стъпките, които сме предприели в региона, работата на СВД в този регион а, дейността на нашия координатор по въпросите за антитероризма, работата на госпожа Могерини, резолюциите прияти от Европейския парламент. Тоест, взели сме известни мерки, но наистина трябва да имаме по-ярко присъствие, но и да не забравяме да подчертаваме, че Европейския съюз е направил вече много за този регион. Недостатъчно, разбира се, но че сме на правилния път. Споменахте необходимостта да се преразгледа политиката за добро съседство. Прав сте. Наистина, трябва да включиме и някои елементи и някои подходи, които да спомогнат за решаването на социалните и економически проблеми на региона. Тоест, въпросът не е да, да търсим решение на последиците, а по-скоро да потърсиме първопричините на конфликта и всичко това трябва да стане и с е, военни, политически, социални, економически способи. Не трябва да забравяме, че има економически и социални проблеми, но тук става дума и за терористични групи, в крайна сметка не става само за, за бунт на цивилното население, което е, се противопоставя на начина по който е управлявано, но става дума и за тероризъм и това също трябва да бъде подчертано. И за това трябва да имаме и един по-специфичен подход. Също така споменахте нещо друго, което е важно. Създаването на коалиция срещу тероризма в Ирак, но струва ми се, че това въжи и за Сирия. Аз бих добавила това. И струва ми се, че трябва да бъдем много предпазливи когато споменаваме, че арабски страни финансират ИЗИЛ и Даеш, така че трябва наистина да бъдем много предпазливи и да формулираме това по по-предпазлив начин. Благодаря. Everyone, so that we can finish this debate before the благодаря. Е, нека да приключим дебата преди срещата ни с генералния секретар, госпожа Фолкман. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря е, на докладчика за много задълбочения доклад. Като погледнем какво се случва в региона, виждаме, че тази дискусия е много важна. Аз съм а, докладчик в сянка от АЛДЕ и бих искала да се спра на следните неща. Най-напред смятам, че целият регион трябва, заслужава повече внимание е, дори и нещата, които стават в Украина, трябва да погледнем по-сериозно на региона. На следващото, на следващото място събитията в Тунис. В Тунис. Турис, туризмът е заплашен там, цялата економика и много е възможно Тунис да е именно следващата държава при цел на ИДИЛ. Европейци бяха убити, тунизийци бяха убити. Би трябвало да помогнем на страната да запази своя имидж. На следващо място може да предложим на Европейската комисия да организира среща на върха в Тунис Тогава могат да се обсъдят планове за по-дълбоко сътрудничество в борбата срещу тероризма, укрепване на демокрацията в туризм и економическото развитие в страната. Важно е да помогнем на Тунис, също така и економически, за да може страната да преодолее последствията, негативните последствия от атентата върху економиката. Благодаря ви. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, collega Пейон, ik heb u... Благодаря, господин председател. Господин Пейон, с много голям интерес прочетох доклада ви. Говорите за приобщаващ диалог. Необходима ни е обаче и рамка за по-доброто разбиране на събитията и тенденциите в региона. религиозният фактор е много важен, независимо от това дали ни се харесва или не този факт. Недостатъчно добре подчертавате това, а именно религиозният фактор е една от съществените причини за нестабилността в региона. Ние на Запад често сме склонни да пренасяме е, собствения си начин на мислене в други части на света, но това не е правилно и точно в този смисъл ще внеса предложение за изменение. Защото положението е много сериозно. Дори би го описал като драматично. Погледнете опустошителните последствия от конфликта, например в Иран, както и в други страни. Смятам, че не бива да омалуважаваме тези неща. Просто трябва да насочим погледа си към конкретните голи факти. Тук става въпрос за стабилност и вие много правилно споменавате и Йордания защото Йордания в момента може би не е чак толкова заплашена, но смятам, че трябва да бъдем бдителни. В момента мислим най-вече за Ливан. В това отношение сте напълно прав. Израел може би е единствената наистина стабилна страна в региона, каквото и да говорим за тази страна. Разбира се, че и по отношение на Израел има какво да се критикува. Сега след изборите отново се заговори за решението чрез създаване на две държави. Ако може да се вярва на всичко това, а, не бих изключил военен конфликт. Така че бдителност а, е необходима и по отношение на Израел. Трябва да бъдем критични, гледайки във всички посоки, да преценяваме рисковете, да преценяваме ситуацията а, по отношение на религията, която е много-много важен социален елемент. Просто не бива да пренасяме нашия начин на мислене. Още веднъж благодаря. Thank you. Just, uh, first of all, thank you for this board. Clearly, it's very important. Благодаря. Наистина, това е много важна тема. Е, три неща искам да засегна. Най-напред, при точка пета, когато говорим за финансирането на международния тероризъм, е, трябва да предприеме мерки тук. Наистина, освен това, но, но формулировката е много важна. Е, фундациите е, по отношение фундациите ВКФИ, тук трябва да внимаваме каква ще е нашата формулировка. Може би някои фундации няма да са съгласни. Но ясно е, финансовата страна трябва е, да заслужи нашето внимание. На следващо място, точка 8, Палестина и Израел. В светлината на изборите също трябва да сме внимателни по отношение на формулировката а именно трябва да подчертаем необходимостта от възобновяване на мирните преговори. И на следващо място, точка 13. Аз бях в Ирак скоро, срещнах се с различни представители на заинтересованите страни. Важно е да не допуснем по-нататъчна дестабилизация в Ирак – Арабско-кюрдския въпрос е важен. А много от малчинствените групи също имат проблеми и не са доволни от иракското правителство. Тоест, е, трябва да подчертаем необходимостта на, от иракското правителство да положи повече усилия в тази насока. Мерси. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, yes, my congratulations to Mr. Payon. Благодаря, благодаря на господин Пейон. Наистина чудесна работа е свършил. Три неща обаче искам да спомена. Параграф 10. Страни като Катар и Турция би трябвало да намалят подкрепата си към ИДИЛ. Е, думата, думата враг е, е подобна коннотация, когато говорим за Ирак, което също подкрепяше е, терористични акции. На следващо място, конфликтът между суни и шиите, това е също много сложен е, конфликт. Не може да се каже коя страна трябва да се подкрепи от щатите. Ираните, иранците подкрепят хусите, американците подкрепят другата страна. Всички тези неща не са споменати в доклада. За Либия. Либия е голямо предизвикателство. Ако О, ООН опосредстват мирни преговори и те се провалиха, какво ще се служи, служи е, по-нататък, какво следва, е, следват е, войски, разполагане на войски на, на място или какво. На следващо място, параграф 24, подкрепа на мирните преговори, добре, но това е вече от сумати време проблем, така че какво може да се очаква при предложението за създаване на зона на свободна търговия. И на следващо място ситуацията в Северен Ирак. Там би трябвало да подкрепим повече кюрдите, защото може да ги разглеждаме като един вид съюзници в региона. Благодаря, господин председател. Наистина, предизвикателствата в региона са огромни. Трябва, може би, не да сме прекалено специфични, но трябва да сме много ясни. Съгласна съм с господин Пелтер, че някои формулировки трябва да са по-ясни. Европейският парламент в много е, резолюции е казвал, че трябва да се предприемат ясни мерки, защото мерките, които до момента се предприемат до голяма степен са фрагментирани. Какво имам предвид? Имам предвид ситуацията в Йемен, в дългосрочна перспектива бих предложила, че трябва да се инвести, инвестира повече в общата ни политика за сигурност, да инвестираме политически капитал в отбранителната ни политика, така че тя да започне наистина да тежи. Аз съм загрижена, че навлизаме в фаза, когато формулираме хубави а, идеи, но те не се прилагат на практика. На следващо място, безпредседентната хуманитарна криза в региона. Трябва да инвестираме повече в подслон, както в региона, така и в Европа. Нещата са обвързани, особено младото поколение в региона започва да е изправено пред опасността да стане загубено поколение. И когато говорим за и даваме обещание, нека говорим за определени условия при военното сътрудничество. Искам да напомня за меморандума за разбирателство между Европейския съюз и Арабската лига. Искам да напомня за това колко е важно да не се получи и да не се поощрявате извиненията, борбата срещу тероризма да измести фокуса в дългосрочна перспектива. Това са основните неща, които исках да спомена. Ще κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθειά του για το... Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика за този чудесен доклад. Разбира се, че имам някои резерви по отношение на някои текстове в него, защото а, не виждам да е достатъчно самокритичен доклада. Ние самите трябва да посочим грешките си по отношение на финансирането на някои лица и някои движения. Ще дам веднага пример. Не се споменава следното – Е, стана дума за Палестина, обаче никъде не се казва каква, какви е, са последствията от израелските практики по отношение на Палестина. Е, Израел не зачита резолюции на ОНЕ и на Европейския парламент, не зачита и минималните права, основни права на палестинците, правото им на живот. Не, не се споменава и въпроса с атомното оръжие на Израел, което не е под контрол. Ако се вгледаме в съществуващите различни движения в региона, ще видим, че непременно трябва да обърнем внимание на тези въпроси. И още нещо, говори се за преразглеждане на действията на Европейския съюз в региона. Такова преразглеждане ще има смисъл единствено ако Европейския съюз разгледа и собствената си политика по отношение на диктаторски режими, нарушаващи основни права. Благодаря. We have to fast now, Mrs. Lochbieler. One minute. Danke, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Алан Смит е докладчик от страна на Зелените. Помоли ме да предам, че благодари за проекто доклада, но моли за достатъчно време за обсъждане. Харесва му разделянето на три тематични комплекса, на този доклада и смята, че е голямо предизвикателство тези три области, които са тясно свързани помежду си, да се разгледат с облед, оглед на преодоляването на основни проблеми, като върховенството на закона, глада и прочее, и прочее. Аз четох доклада на немски язик но не видях да се споменова нито дума за защита на човешките права. За това смятам, че нашата група ще внесе съответните предложения за изменение. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря ви, господин председател. Казва се, че най-голямото ни притеснение в момента са терористичните атентати в региона, които засягат не само населението, но и економиката на страните, тъй като те засичат, те тръщат до голяма степен на туризма, така че трябва да гарантираме, че обектите от туристически интерес и музеите се запазват от подобни атаки. Разочарован съм от коментарите на господин Пейон, относно авторитета на Европейския съюз, факта, че е поставен под въпрос. Не смятам, че това е най-важният въпрос. Тук как може да има да говорим за авторитет на Европейския съюз при положение, че се допуска възможност за строеж на колони в зона С в палестинската автономия, която се смята за израелска територия от страна на Израел. Също така съм потресен от факта, че няма никаква подкрепа за подкрепа на е, тъмните мълчинства, които се подзаплаха в региона. Това ми се струва една напълно абсурдна позиция. Благодаря ви. Oui, Благодаря ви, господин председател три коментара. Първо по въпроса за анализа, смятам, че се повече добре да припомним ролята, която изигра Запада за дестабилизиране на Ирак, Либия и Сирия. Смятам също така, че би било уместно да споменем, че ислямска държава не е някакъв сезон, някаква сезонна заплаха или някакъв сезонен бич, като болестите по растенията, например, става въпрос за резултат от политиката на Съединените щати. Това са хора излизащи от техните затвори и това е факт, който трябва да вземем предвид. На второ място, странно е, че не споменаваме авторитарните режими, като Катар и Саудитска Арабия, също така и двусмислието в анализа на ролята на тези страни в региона и че забравяме да споменем единствената демократична държава в региона, а именно Израел. Смятам, че трябва да се повече върху между религиозният диалог, а не само върху политическите измерения. Благодаря ви, господин председател. Искам само да се спусна няколко думи на Иран. Докато ние тук заседаваме в Лодана, се решава бъдещето на Близкия Ист, по начин, който ще, ще определи съдбата на региона, вероятно за поколения напред. Дори и преговорите да успеят да постигнат споразумение между най- най-големите врагове последните 60 години Иран и Съединените щата, щати, това ще доведе до е, създаването на един нов е, по-западен е, Иран с много активно младо общество и една страна, която ще допринесе да стабилизира на един от най-нестабилните региони в света. Но ако да по-възможно, ако не се стигне до споразумение, Иран ще бъде изолиран и много трудно ще бъде отново да върнем тази държава на маса за преговори в близко бъдеще. Така че искрено се надявам да видим положителен резултат от преговорите. Иран е много важна страна от всичка гледна точка в Близкия изток, държава, която заслужава отново да стане част от международната общност и се надявам тази страна да стане наш съюзник, а не наш враг в разрешаването на конфликти в региона. Господин Пейон, 30 секунди. Не повече от 30 секунди. Благодаря ви, господин председател. В рамките на 30 секунди мога само да ви благодаря. Ще имаме възможност да продължим съвместната ни работа крайния срок за внасяне изменения е до, до средата на април. След това ще има среща за въпросите в сянка. Много от коментарите бяха интереси. Голяма част от въпросите вече бяха повдигнати на предишните ни разисквания, но спораме само с 6 страници за доклада. Не можахме да споменем въпроса за конфликта между сните и шити в Йемен, например, но можем да намерим компромис и съм напълно съгласен в частност с коментарите относно Туниса. Благодаря ви, аз имам на предложение към вас. Ако се случи ако има развитие по преговорите, ще, го, ще намерим някакво време утре в дневния ред, за да обсъдим въпроса за Иран, в зависимост от резултата от преговорите. Thank значи, you. Dear colleagues, скъпи колеги, нека да пожелаем добре дошъл на господин Столенберг, генерален секретар на НАТО. Мисля, че а, дискусията е много своевременна и сега е момента да обмениме мнение. Струва ми се, че по-тесните връзки между двете институции са много полезни, особено днес. Сигурността е на дневен ред, може би не точно така, както бихме искали. Проблеми като Украина и други, но и в крайна сметка сигурността не е нещо, което можем да смятаме, че сме постигнали и веднъж за винаги, тъй като е необходимо да а, се погрижим малко повече за границите си. През септември 2014 година НАТО обсъди проблемите свързани с източния фланг на а, Европа и заплахите, които идват от там. Сега вече сме в стадии на приложение на взетите решенията на взетите решения и бихме искали да знаем въобще какво става. засилването на колективната отбрана е нещо, което трябва да стане не само на дела и трябва да осигуриме защита на цяла Европа. Аз наистина смятам, че нашата политика ОПОС не е против НАТО, а напротив тя. Защото ние всъщност споделяме едно тясно сътрудничество в а, много области и Европейския съюз може да играе важна роля а, в осигуряване на общата сигурност. Европейския съюз дава много средства за сигурността, но резултатите не винаги са много добри, така че още веднъж повтарям, че нашата политика не е насочена срещу НАТО, а всъщност ние се допълваме, за да осигуряваме колективната защита на от тук и от там на... Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата покана. Благодаря ви за възможността да се обърна пред вашите две комисии. Аз самият съм бил депутат за 24 години и оценявам огромната роля, която парламентите и особено Европейския парламент играе в демократичния контекст. С интерес ще очаквам вашите коментари. Да, ще, е, ще направя кратко въведение, за да имате възможност за въпроси. Няма да се спра на всички подробности. Във въведението си ще се спра само на основните предизвикателства, пред които сме изправени. Ще започна са следното. Аз е, силно подкрепям тясното сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Смятам, че може да постигнем повече, ако работим по-тясно сътрудничество. Ние сме две организации, които са основани на подобни, на същите ценности, вярваме в отворените демократични общества и споделяме една и съща обстановка по отношение на сигурността. Изправени сме пред едни и същи предизвикателства и заплахи. 22 от е, членовете на Европейския съюз и НАТО членове и 19% от населението на Европейския съюз живее в държави членки, които са, държ... са членове и на НАТО. Ние сме различни организации с различни задачи и отговорности, но имаме много общи неща. Ето за това трябва да си сътрудничим и трябва да задълбочим общата си работа. Винаги е било важно Европейският съюз и НАТО да си сътрудничат, но мисля, че е особено важно в това в, днешния, в днешната ситуация, тъй като живеем във време, където виждаме огромни промени в сигурността. Виждаме, че се появяват нови заплахи и нови предизвикателства. Виждаме, че те проистичат от изток, като последствие от поведението на Русия. Русия, която се опитва да се налага, да е агресивна спрямо Украина, като анексира част от тази страна, а също така виждаме и заплахи от юга. През Средния изток, през Африка, там се шири варварско насилие, идил, и което, насилие, което доближава нашите граници има връзки между безредиците и насилието, което виждаме в Близкия и в Средния изток, в Северна Африка и терористите, терористическите атаки, които, на които ставаме свидетели в Европа. Терористичните актове в Париж и в Копенхаген бяха вдъхновени от идеологията на омразата, на насилието, неща, които се разпространяват от ИДИЛ и други терористични организации. И така, това е нова ситуация по отношение на сигурността. Ситуация, която задава нови предизвикателства пред Европейския съюз и пред НАТО. За това искам да се спре на това какво може да направим и какво не правим това ще е много важно за нашето бъдещо, бъдеще. Живеем в размирни времена, в времена, които ще са изключително важни за бъдещите поколения. Нашите действия сега ще са важни за нашите деца, защото от това зависи как ще се справим с предизвикателствата от изток и от юг. Нека ви напомня, факта, че НАТО за 40 години имаше колективна защита в Европа. Ние предоставяхме защита на всички наши членове и съюзници и не, не се наложи да произведем един изстрел и това стана и това в периода от 1948 до 1989 година. След края на студената война е, започнахме, фокусирахме усилията си върху управление на кризи, и кризи, които можеха да заплашат европейските държави и Северна Америка. И с тази дейност се занимавахме, като провеждахме операции на Балканите, Босна и Херцеговина и Косово, в Афганистан, в Африканския рог и в Либия. Това бяха тези операции. Новото предизвикателство е, че трябва да продължим с управлението на кризи в различни региони и в същото време трябва да укрепим общата защита на Европа. И това се случва за първи път в историята на Съюза. Т.е. трябва да е, укрепим колективната защита и да укрепим управлението на кризи. Това означава повече усилия от всички нас и аз ще се спре на три области, където виждам голям потенциал за задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и НАТО три области, където може да работим заедно за преодоляване на новите предизвикателства пред сигурността ни. Първата област това е устойчивостта, създаване на устойчивост. И устойчивост и гъвкавост. Какво имам предвид? Смятам, че може да работим заедно, като укрепим защитата си и се справяме с нови предизвикателства, например хибридн, хибридните бойни действия. В Украина се използват военни и невоенни средства, открито и прикрито. Използва се кибер информацията и укриването, подвеждането. Това, са, това, е мултифас, това са мултифасетни предизвикателства, които изискват подобни реакции. Е, НАТО има уникални възможности, уникални капацитети. Европейския съюз разполага с други възможности и е, потенциали. Ето защо трябва да работим заедно. Какво прави НЕТО? Ние повишаваме готовността на нашите войски и отвояваме силите си от 13 на 30 хиляди. Създаваме в този смисъл една е, група за много бърза реакция. Това е смесена група. И основните елементи за тази група за бързо реагиране са а, това, че тя трябва да може да реагира в рамките на 48 часа. Полша, Румъния и България са страни, които са включени особено в тези в тази група. Както и в Балтийските страни, там има щабове на тази група. Увеличаваме и нашето военно присъствие в източната част на нашите членове. Това е като реакция на това, което видяхме в, да се случва в Украина. Това, е, това са пропорционални защитни действия и отговаря на нашите ангажименти. Смятаме, че също така тази реакция е много важна, защото НАТО трябва и в бъдеще да е в състояние да защити членовете си от всякакъв вид заплахи. Ето защо ние по този начин инвестираме в общата си защита. И това е най-голямата инвестиция в общата ни защита след студената война. След, на следващо място искам да се спра на областта за създаване на устойчивост заедно с нашите съседи. И то нашите съседи на изток от НАТО и на юг от НАТО. Страни като Молдова, Украина, Грузия, те са партньори, те сътрудничат и с Европейския съюз и те са направили своя избор да се придвижат по европейския път, да споделят европейските ценности. Ето защо трябва да работим в тясно сътрудничество и с тях. Те всички са под натиск от Русия. Ние трябва да ги подкрепим и да укрепим тяхната възможност да устоят на заплахите, които идват от Русия. Има роли и задачи, които може да поеме Европейския съюз и такива, които трябва да се поемат от НАТО. Какво правим ние? Ние се опитваме да помогнем на тези страни да се модернизират, да модернизират сектора на отбрана, да създадат институции. Това, са, това е част от реформата на цялото общество. Знаем, че Европейския съюз също е, върши много важна работа по отношение на реформите, на създаване на политически институции, на доброто управление и борбата с корупцията в тези страни. Мисля, че сътрудничеството ни с нашите съседи на изток ще е много важно в рамките на източното партньорство. Тази година в Рига ще има среща на върха посветена на източното партньорство. И така, сътрудничеството с партньорите ни на изток, е важно, там преследваме едни и същи цели. Нека погледнем на юг. Ние работим и с партньори от юг, опитваме се да увеличим техния капацитет, да стабилизират е, страните си, да се борят срещу тероризма и да допринесат до едно по-устойчиво развитие на региона. Р, е, работим с Грузия. Това е една сравнително свободна, една, един остров на стабилността на юг е, е Йордания. Опитваме се да помогнем и на Ирак с реформи, с създаване на институции, с увеличаване на обучението и образованието в областта на отбраната. Т.е. опитваме се да подпомогнем Ирак за борбата срещу тероризма и да създадем едно по-стабилно развитие в страната. Също така а, сме готови да работим с Либия за укрепване на отбранителния потенциал, а когато има възможност за това. Това са региони и страни, с които работи Европейския съюз и колкото повече работим заедно, толкова по-положителни ще са резултатите. Колкото по-стабилни са тези страни, толкова по-добре ще е това за нашата сигурност. Ние смятаме, че може да проектираме стабилност без да разполагаме войски на място, но за тази цел трябва да подкрепяме нашите партньори, за да им дадем възможността да създадат стабилността сами. И накрая третата област, където смятам, че може да има потенциал за сътрудничество между Европейския съюз и НАТО, това е инвестициите в отбраната. Не е възможно да увеличим военните си капацитети, да увеличим обучението и образованието, да укрепим колективната отбрана и в същото време да подкрепяме партньорите си на изток и на юг, без да инвестираме в отбраната. От 90-те години, от 99-та година до сега имаше непрекъснато намаляване на бюджета за отбрана на съюзниците на НАТО. Също така и през последната година, 2014 година, имаше увеличение на предизвикателствата, имаше идил, имаше агресията от страна на Русия в Украина, така че през 2014 година виждаме, че предизвикателствата се увеличиха, а бюджета за отбрана се намали с 3% средно при съюзниците на НАТО. Това не може да продължава по този начин. Тук става дума както за общите разходи за отбрана, така и за споделяне на отговорността. А, Штатите и Канада. Това бяха страни, които посетих наскоро. А, в Штатите ме питаха кога най-накрая европейците ще направят повече. БВП на европейските страни, съюзници, е почти толкова голям, колкото и БВП-то на щатите. Въпреки това, щатите отделя два пъти повече средства за отбрана, отколкото ние. И е, те отговарят за около 70% от бюджета на НАТО. И това не е устойчиво развитие. Ето защо аз бих приветствал повече ангажираност от страна на европейските съюзници, имам предвид. Приветствам решението за инвестиции, за увеличени инвестиции в, отбраната. Те обещаха да намалят съкръщенията и постепенно да увеличат инвестициите с 2% е, пропорционално на увеличаване на ръста в економиката. Целта е именно увеличение с 2% до края на десетилетието. Това е нещо, което трябва да се случи, защото ние всички търсим по-разумен, по-ефективен начин за разходване на парите. Ние искаме да обединим финансовите си усилия, така ние искаме да работим в тази посока с Европейския съюз, да увеличим ефективността на разходваните средства, но в дългосрочна перспектива няма да може да получим добавена стойност с ограничени средства. За това искам да ви призова да се инвестира повече в отбраната, защото нещата света са се променили. Това се отнася за всички членове на НАТО. Позволете ми да приключа, като подчертая факта, че ако ние работим заедно за постигане на устойчивостта, на устойчивост както като партньори, така и с партньорите ни на юг и на изток. Ако ние инвестираме повече в отбраната, тогава Европейския съюз и НАТО ще могат да защитават и в бъдеще основните си ценности и да подкрепят демократичните общества. Тези основни ценности са основата, на които са основани както Европейския съюз, така и НАТО. Затова за тази цел трябва да работим по-тясно в бъдеще. Благодаря ви с интерес. Сега очаквам вашите въпроси. Thank you very much. I think, uh... Много ви благодаря. Мисля, че сме изправени пред доста сериозен проблем. Повече от 30 човек колеги са поискали думата и разполагаме с 40 минути. А вие сте 32-та, коя която иска думата. Съжалявам. Предлагам ви следното. Тъй като имаме съвместно заседание с подкомисията по сигурност и отбрана, предлагам първо да изслушаме координаторите на комисията по външни работи и на подкомисията по сигурност и отбрана. Мисля, че това е справедливо. Освен това, на всеки колега ще дадем по една минута за изказване, за да дадем думата на колкото може повече. Надявам се съгласни тази процедура. И сега давам думата на госпожа Фортига, председател на подкомисията по сигурност и отбрана да, да вземе думата. Ви сте 33-я колега, който се съжалявам, няма да мога да ви я дам. Още не съм приключил. И трябва, господин генерален секретар, да припомним на Съединените щати, че в а, а, разходите трябва да се включат и разходите за мека сила и ако се включат и разходите, които Европейски съюз инвестира в а, това, се оказва, че всъщност инвестираме три пъти повече в а, невоенна по- международна помощ и смятам, че това също трябва да вземем предвид, когато изготвяме едно справедливо определение на съвместно поемане на тежестта за разходите. И смятам, че, ням, че ние не сме в състояние да да отделим повече средства, тъй като решихме да не надхвърляме това на от 2%, така че трябва да се търсят повече възможност за взаимодействие и да направим колкото може повече с средствата, с които разполагаме. Според мен това е най-добрата ни дългосрочна перспектива. А сега думата му слуша Фотика. Благодаря ви, господин председател уважаеми господин генерален секретар. Горащо ви приветствам с добре дошъл в Европейският парламент. Благодаря ви за думите. Държа да отбележа, че вие сте един от малкото европейски политици, които са много високо оценени в Полша, тъй като на времето като министър-председател ви допринесохте за нашата енергийна сигурност. Неща си вашите усилия бяха подронени в миналото. Говоря за проект за тръбопровод от през Балтийско море. По време на парламентарната асамблея на НАТО в Добровник, тогавашният председател Расмусен по потвърди обещанието, което от НАТО спрямо Украина и Грузия един ден да станат членове на НАТО. Как бихте определили положението на тези страни в момента? И вторият ми въпрос. Всъщност, отново на парламентарната асамблея на НАТО в Хага споменахте въпроса за средства в добрите на фонда за Украина. Как смятате да привлечете спонсорите за този фонд? Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Господин Танжан има думата. Господин генерална секретар от името на групата на НП в Комисията по външни работи ви приветствам с добре дошъл. Ще задам един въпрос от лично един въпрос от лично име, а именно как гледате на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз по отношение на управлението на кризи. Аз лично смятам, че НАТО и Европейския съюз би следвало да подобрят своето взаимно допълване в подобни мисии, но не съм убеден, че подобно но взаимодопълняемост трябва да се изразява в а, споделянето на задачи, както понякога се определят, т.е. всички военни действия да се водят от НАТО, а всички свършени с гражданските мерки да се поемат от Европейския съюз както ви припомнихте, Европейския съюз не може да си позволи да няма военни амбиции, независими военни амбиции, разбира се, координирани с НАТО, но все пак независими. Това е особено важно в, по отношение на юга, защото в юга, Югата е на много широко, една много широк географски регион с много голям брой сложни кризи. В някои случаи се налага Европейския съюз да действа там самостоятелно за управление на кризи. Бих искал да чуя мнението ви по този въпрос, както и по един на друга тема, като все повече ни вълнува в момента, темата за Турция. Видяхме, че по редица кризи в региона Турция има доста специфична позиция. Благодаря ви. Herr Sekretär, auch von uns recht господин генерален секретар, нека и аз от наше име да благодаря за <clears throat> ясните и обмислени изявления, които направихте. Не винаги съм бил с такова впечатление от други генерални секретари на НАТО. С много от нещата, които казахте, сме напълно съгласни. Най-вече с това, че всички ние имаме различни задачи обаче, и както дадохте и примери, това съвсем не прави невъзможно сътрудничеството. Напротив, прави го още по- необходимо. Говорихте и за подкрепата на юг от Европа, говорихте за Йордания, тук имате нашата подкрепа. Имам два въпроса. Първо, как преценявате ситуацията в Западните Балкани? качеството си на докладчик за Албания. Съм много любопитен да ви чуя. И втори въпрос. Сегашния конфликт с Русия има ли повод да се мисли, че руското правителство би било склонно да обмисли нападение срещу страна членка на НАТО, за да реализира властовите си амбиции. Благодаря, господин генерален секретар. Ние, групата на ЕКР, трета по големина група в Европейски парламент, сме много про-НАТО политическа група. Ние подкрепяме вашата цел запазване или увеличаване на бюджета за отбрана от 2%. Също така подкрепяме съвместните операции между Европейски съюз и НАТО. Не искаме също така да има прекалено много разминаване с интересите на Съединените щати в областта на отбраната. И от вашите коментари оставам с ясното впечатление, че Европейската си играе важна, трябва да играе важна роля. От борбата с пиратството в Западна Африка до борбата с киберпрестъпността. Въпросът ми е колко често се среща с госпожа Могирини и нейните служители тук в Брюксел. По отношение на Либия, НАТО много успешно сложи край на режима на Кадафи, но какво ще се случи, ако водните господин Леон преговори се провалят? Не можем просто да чакаме предвид колко близо се намира Либия до нашата граница. Разбира се, в момента в Либия вече има и присъствие и на ИДИЛ, което прави още по-опасна тази провалила се страна. И на последно място, разширяването на НАТО, както и разширяването на Европейския съюз е една много показателна история на и на успеха и въпросът ми е свързан с, с Черна гора, когато тази ще бъде поканена за част от НАТО при че Албания е вече е пълноправен член. Dankjewel, voorzitter. Ehm, ja, dankjewel. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, една минута не е достатъчно да изчакам ли? отначало. Господин генерален секретар, говорихте за 2% от БВП, които държавите членки трябва да заделят за НАТО. А от самите държави членки пък се чува, че или нямат волята, или нямат възможност да достигнат този процент. След, сега вече 4 месеца по-късно, знаете ли какво е положението? Заделят ли са тези проценти? На второ място за заплахите. Искам да попитам как гледате на Русия, заплаха ли е тя за Европа? Русия е съседна за Европа страна. Колко е висок риска според вас Путин ефективно да посегне към ядрено оръжие? и какви са възможностите за преодоляване на тази криза. Ние в Европейския парламент почти ежедневно се занимаваме с този въпрос. На трето място говорихте за общоевропейска отбрана, посочихте и числа, но за да ги достигнем, трябва да имаме общо отбранителен бюджет. НАТО предвижда ли такова нещо? страните членки на НАТО ще си сътрудничат ли за създаване на европейска армия? Так eh, Благодаря, господин председател. Много сме говорили за отбранителни разходи, инвестиции за отбрана. Вие говорихте за 2% от БВП. Говорим за суми парични, а не говорим за качеството, говорим за количество. Инвестициите, които се правят в военната промишленост, може би не са качествено насочени. Може би се произвежда военен материал, който изобщо не се използва след като ще говорим за 2% заделяна от БВП, нека да говорим и за качество. За това въпросът според мен трябва да се преформулира и повишението на отбранителния бюджет трябва да се обвърже с качество. На второ място споменахте Ливия. Либия, аз оттам се връщам току-що. Нямахме истинска стратегия за изтегляне от Либия а се изтеглихме оттам, след като завърши мисията. Какво става? Господин генерал секретар, вие разбира се държите на членството на идеята за членство на Норвегия в НАТО, така че няма нищо изненадващо в вашето желание за по-тясно политическо и военно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Но съгласно член 5, членовете на НАТО би трябвало да, под, да окажат подкрепа на страна в задължения, съгласно член 42 на линея 7 на Лисабонския договор трябва да се осигури максимална помощ на дадена държава членка в случай на нужда. Е, господин Юнкер призоваваше създаване на европейска армия преди няколко седмици. Как точно това може да се съществи? Няма ли това да влезе в противоречие с ролята на НАТО? Такива перспективи за създаване на европейска армия. И съм съгласна с вас обаче по един въпрос. 2% е финансирано, като трябва да се гарантира от всички страни членки на НАТО. Аз подкрепям тази идея, моята партия подкрепя, но едновременно с това знаете, че има економически спад тук в Европейския съюз, така че финансирането на практика спада все повече. Ако бяхме независими, разбира се, щяхме да има по високо равнище на БВП, по-високо финансиране за отбрана. Благодаря ви. Thank you. I, I will try to be brief and, uh, and some of the... Опитам да бъда кратък и ще се опитам да отговоря на въпросите, като ги прегрупирам. Първо, госпожа Фотига. Отворената врата за Украина. Много важно е да се подчертае, че всяка суверенна нация трябва да тръгне по свой собствен път, да избере това и да избери, да избере системата за защита, която иска в момента, обаче не е това. Но Всич, всичко това е залегнало в международните договори. Защото в крайна сметка, ако, ако дадена държава е независима, то тя има право да направи свой собствен избор. Ако те искат, тогава трябва да се преговаря между държавата, която е подала молба за членство и съответната организация. Никой друг няма право да се намесва, да слага вето и това въжи и за Русия. Защото в противен случай просто се създават отново сфери на влияние. Грузия, те подадаха молба за членство. Ние предложихме една програма за подпомагане на Грузия, създадахме един голям център за обучение в страната. Целта е да помогнем на страната по пътя към присъединяване към НАТО и за да могат те да изпълнат постигнат стандартите, които се изискват. Украина от Украина се в момента се очаква да се проведат реформите, които биха позволили подаване на молба за членство. Това ще отнеме доста време, но Украина ще подаде молба, както всички останали по същият ред. Бе ми зададен въпрос също така за Черна гора. Мога да отговоря практически по същия начин. Чао Станък ми зададе въпрос за Черна гора. Ние обещахме на Черна гора да направиме съответната оценка и да излеземе с решение до края на годината господин Данжан, искам да кажа, че е, НАТО и да подчертая, че НАТО е и политически, и военен алианс. Така че НАТО не е организация, която извършва само военни действия, има военни е, насоченост. Ние също така имаме и политически, е, политическа дейност която допълва военната. Имаме много добра експертиза също така за а, военните действия. Господин Флекенштайн. Питахте ме, ще има ли конфликт с Русия, как мисля по въпроса. Ние не виждаме никаква непосредствена опасност, която да а, виси над някой от държавите членки. Ще продължаваме с сдържащата политика, тъй като тъй като а, НАТО провежда сдържащи действия и сдържаща политика, за това няма и непосредствена опасност, която да грози някои от държавите членки. Това е всъщност успеха на НАТО. Ние сме в продължение на 60 години ние сме могли да осигуриме а, мир и сигурност чрез държащи действия. А, бе ми зададен и въпрос за Либия а, и Западните Балкани проблема с Западните Балкани. Това е регион, където Европейския съюз и НАТО работят ръка за ръка. Бях в Косово, Кейфор все още е там и осигурява стабилност и сигурност и присъствието на Кейфорс се приветства както от Прищина, така и от Белград. Е, работиме в тясно сътрудничество с Европейския съюз. Ние просто се допълваме за да осигуриме стабилност и сигурност в Косово. Сето това е един отличен пример за допълняемостта на нашите действия. Босна Херцеговина, там има там започна операция на НАТО през 1999 година, Сърбия, Косово, Босна, Херцеговина. И още веднъж Европа и НАТО поеха своята отговорност за стабилизиране на региона. Това беше нашето морално задължение но осигуряването на стабилност на Западните Балкани осигурява повече стабилност в нашите държави е, членки, колкото до срещите с госпожа Могарини често се срещаме. Преди срещахме се ден или два след като тя пое е, този ресор – ние сме добри приятели. Аз се срещам с всички, с Мартин Шулц. Е, също така имаме тясно сътрудничество между е, служителите в е, съответните институции. Знаете, че работиме и на Западните Балкани, и в Афганистан че войските на НАТО осигуряват стабилност, за да може Европейския съюз да предостави и да даде възможност за развитие. Тоест, наистина имаме но доста широко мащабно сътрудничество, но искаме то да бъде още по- широко мащабно на всички нива, от базата до върха. госпожа Васнанс. Вие споменахте 2% и други колеги го споменаха. Ще бъда честен. Аз бях министър на финанси и трябваше да намаля разходите за отбрана и от 99-та година можехме да, да защитиме подобна теза за спад на разходите, тъй като беше края на студената война, така че това беше и моя аргумент тогава като министър на финансите, но междувременно положението се промени. А когато се променя околната среда, когато се променя а, равновесието на силите, когато сме изправени пред нови предизвикателства, трябва да можем да се приспособяваме и да реагираме. Така че в качеството си пък на премьер-министър аз увеличих разходите в моя страна. Така че когато има по-малко напрежение, може да, да се намалят разходите, но те трябва да се увеличават, когато напрежението се увеличава. Сега сме изправени пред повече предизвикателства, така че трябва да увеличиме разходите за е, въоръжаване. Сега никой не очаква, че това може да стане от днес за утре. когато го казахме в Уелс, казахме, че трябва да се прекрати с намаляването на разходите и да започне постепенно увеличаване на разходите. Казах, че 2% трудно ще бъдат постигнати, но че средствата трябва да се разходват много по-ефективно. И Цялото ни сътрудничество е насочено към едно по-ефективно разходване, но, но не можем да продължиме с а, непрекъснатото намаляване на разходите, защото това се прави през последните 25 години, а сега вече да трябва да се прекрати и да започне постепенно сближаване. Естествено, че политиците искат да разходват средства за други неща, не за въоръжаване, за училища, за болници, за инфраструктури, но а, нека не забравяме, че сигурността и безопасността са а, цимента, основата на свободните общества, на благосъстоянието ни, така че трябва да инвестираме и в отбраната и в сигурността. Джеймс Карвер, казахте, че след като, след като толкова приветствам сътрудничество с Европейския съюз, трябваше да вкарам и Норвегия. Но... Е, ние, аз е, на, на, на, на два пъти е, договарях и преговарях за присъединяването на моята страна към Европейския съюз, но два пъти това се е, провали. Прав колкото да европейската отбрана. Европейския съюз е този, който трябва да, да вземе решение. Аз приветствам е, решението на всяка отделна европейска страна да развие е, отбранителен капацитет. Това само ще увеличи сигурността като цяло на НАТО, Европейския съюз и отделните държави членки, но същевременно трябва да избягваме преповтаренията така че трябва просто да се допълваме Европейския съюз и НАТО. На, НАТО осигури а, сигурност и колективна отбрана в продължение на 65 години. Ще продължиме да го правиме но наистина средствата и ресурсите трябва да се използват колкото се може по-ефективно, за да няма а, преповтаряне, а допълване. Така, мисля, че това, беше, това бяха въпросите, които ми бяха зададени. Бех кратък, макар да не беше трудно. Туникел. Thank you very much. Uh... Благодаря. Благодаря, господин Столтенберг, за това, което казахте за Украина и за другите кризи. Вие казахте, че не виждате непосредствена заплаха за натовска държава. Аз идвам от Естония и бих казал, че има опасение, че следваща на Путин би била една от балтийските държави с цел а, да постави на изпитание а, натовските способности. Проблемът е, че агресия, агресията или форми на агресия а, започват да стават много по-неясни и подмолни. А отново искам да ви запитам за руските маневри в а, нашия регион. А, предполагам, че тук става дума за сиви зони, където провокации могат да стигнат до истинска агресия. Подготвени ли сте за това? Вие, освен това, казахте, че много важно е, че много важен е бюджета на НАТО. Е, и казахте, че не бива да намаляваме повече бюджетите за отбрана. Но как да се справим с тази ситуация, е, в която имаме економически проблеми? Следващият оратор. Смятате ли, че може да се справим с е, предизвикателства, като тези в Украина. Там има истинска кампания сред медиите, кампания на лъжи, на неверно представени факти. Има различни оценки по отношение на и на НАТО. Вие не координирате помощта си, например помощта за пешмергите, инвестициите в отбраната. Когато говорите за това, дали не бива да се разходват средствата по-разумно? Когато виждаме нашите държави членки да продават отбранителна техника, на китайски компании, какво се случва? Вашият коментар за това. Най-напред координаторите. Е, Джефри Ван Орден има думата сега. Благодаря. Добре дошли, господин генерален секретар. Нека кажа следното. Да не бъркаме Европейския съюз с европейските държави. Е, европейската отбрана е прерогатив, не е прерогатив на държавите, членки на европейските държави. За разлика от господин Донжон, аз бих казал, че трябва да има разлики между Европейския съюз и НАТО. Европейския съюз трябва да се съсредоточи върху гражданските задачи. А, искам да ви кажа, че хората стават все по-скептични. Смятате ли, че трябва да се направи повече от организации като НАТО да обяснат защо е необходимо повече концентрация върху отбраната, така че хората да го разберат? Благодаря. Вие казахте след атаката на Брайбет, че трябва, че имаме нужда повече демокрация и повече свобода. Наистина трябва нашите отворени общества да станат по-устойчиви. В този контекст бихте ли казали какво означава устойчивост и гъвкавост в цифровата сфера? Важно е, според мен, да имаме нормативната база за контрол, когато става дума, било то за офанзива или дефензива. Тоест, какво смятате вие за устойчивостта и защитеността на нашите системи по-скоро, когато говорим за отворените общества? Благодаря. Явно е, че европейската сигурност не може да бъде определена само в, е, като военно понятие. Трябва да вземем преди по-широкия спектър. спектър. Интересуваме. Как бихте защитили това измерение, когато те се съсредоточавате върху 2% от БВП. Аз мятам, че това създава ситуация, в която ние няма да сме способни да постигнем ефективност. Ние прекалено много е, средства изразходваме за прекалено малки цели. Нека, ако е, увеличим бюджета си няма да сме по-ефективни, особено ако имаме предвид главно военните задачи. Генерални tajemníku управи в těchto година projíždí mou zemí Českou republiku. Благодаря, господин генерален секретар. В, секретар в момента американски конвой се намира, се намира в Чехия. Е, тези е, войници отиват на учение в Балтийските републики. Този конвой показва, че ние всички искаме да защитим да, и да защитаваме общите си ценности. Моят въпрос е, смятате ли, че е дошло време да покажем, че ние наистина сме ангажирани да защитим е, ценностите си по такъв е, категоричен начин. Е, какво е вашето мнение за Западните Балкани и отношенията им с Русия? Например, хрватската граница. Смятате ли, че посещението на Путин в Белград е изолирано събитие или това е по-скоро е част от поредица събития. На следващо място. А, какво е отношението ви за чуждите бойци, от, а, които отиват да се бият в ислямска държава, за ислямската държава? Сеньор Боргезио. Господин Боргезио. Грация, президенте, молто рапидамент. Благодаря, господин председател. Я ще бъда много кратък. Чух, че турският президент Ердоган тези дни направил изявление, че е много щастлив, че град Либи в Сирия е паднал. Това е наистина много важно изявление. Нека да чуем генералния секретар как гледа на този факт. Така гледа на ролята на Турция? По отношение на всъщност борбата за защита на нашите ценности, защото вие за това говорихте, за западните ценности и, и за разлика от ислямския тероризъм и джихадизма. Въпросът ми е, Турция наистина ли върви успоредно с нашите ценности? Господин Макелистър, вие говорихте за Западните Балкани. Интересуваме как виждате ситуацията в Сърбия. Благодаря. Thank you, Chair. Uh, General, thank you for coming here. Благодаря. Благодаря за вашето въведение. Благодаря и за това, че подкрепяте тясното сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Аз съм докладчик в сянка за Босна и зная, че НАТО е положително настроен към босненско членство в организацията но има условия, поставени към Босна, като например регистрация на недвижимото имущество на държавата. Е, това налага вето от страна на някои политици в Босна по отношение на бъдещото членство на Босна в НАТО. В тази светлина Моят въпрос е, ще помислите ли отново за други условия или за по-скоро за премахването на тези условия? И на следващо място, Иран. Аз съм посещавал арабските страни. Всички те са загрижени за Иран. Как вие виждате обаче ролята на Иран в Близкия изток? First, how do you assess the... Благодаря. Най-напред, е, как виждате вие Русия и Украина? Ще има ли нова инвазия според, ве, според вас на Русия в Украина? На второ място, хибридната война. Как я виждате вие? На трето място, а, не смятате ли, че 2% са прекалено висока цел? First to uh, Mr. Kalman. Uh... Първо на господин Калман и въпросът на господин Калам и въпросът дали има заплаха за Балтийските държави, дали НАТО е готов да подкрепи тези страни. Както вече казах, според нас няма неизбежна заплаха непосредствена заплаха за който ли бил член на НАТО, в частност и балтийските държави. Петри сме обаче на една Русия, която действа все по-уверено, която носи отговорност за актове на агресията не само в Украина. Русия разположи свои военни сили и в Молдова, засили военното си присъствие в Грузия анексира Крим и подкрепя сепаратистите, които дестабилизират източна Украина. Така че събитията в Украина се вписват в един модел на поведение от страна на Русия и разбира се, това е причина за притеснение от наша страна. Затова и се стремим да приспособим нашите сили към тази нова среда по отношение на отбраната. И както вече подчертах, удвоихме силите за спешна реакция на НАТО, правим повече учения, разполагаме повече сили по източната граница и правим всичко възможно да се улесни възможностите за реакция чрез разполагане на нови части и нови центрове за на командването в балтийските държави. Целта е НАТО да може да, да бъде в състояние да продължи това, което прави от десетилетия насам, а именно да защитаваме всичките си страни, членове и съюзници срещу всякакъв вид, всякакъв вид заплахи и ще продължаваме да гарантираме безопасността за всичките си членове, включително, разбира се, и балтийските страни. Така че ние сме готови и то защото се приспособяваме, инвестираме и осъществяваме най-голямото засилване на съвместните ни усилия за безопасност от края на студента война само. Госпожа Комеш и други колеги попитаха за нашата позиция относно кампанията за пропаганда от страна на Русия. Безпълно има такава пропагандна кампания от страна на Русия. Те разпространяват информация, пропаганда, която представя една напълно погрешна картина на случващото се. Но аз не смятам, че трябва да отвръщаме на пропагандата с пропаганда. Напротив, ние трябва да кажем истината и в дългосрочен план истината ще наделее над пропагандата. И разбира се, това е отговорност на НАТО. Аз го правя почти ежедневно. Коментирам, опитвам се да представя нашата позиция в различни изказвания и други, на различни форуме. Правим го заедно с Европейския съюз, споделяме едни същи ценности, един същи подход, трябва да имаме и общо послание но мога да кажа, че в, в допълнение на действията на НАТО и на Европейския съюз, според мен всяка една от държавите членки също носи отговорността да отговори на руската пропаганда. А много често тази пропаганда е насочена срещу отделни държави или отделни групи. Освен това смятам, че и всички ние носим индивидуална отговорност да участваме в дебата и да отговаряме на изявления, идващи от руска страна, които според, с които сме несъгласни и които според нас са пропаганда. Така беше да подчертая, трябва да разходваме повече и по-добре. Не повече или по-добре. Държа обаче да подчертая, че от 25 години насам намаляваме средствата за отбрана. Вече сме на равнище под 1,5%. Миналата година всички обаче се съгласихме, че заплахите се увеличават, но и това ние продължаваме да намаляваме реалните разходи за отбрана с 3% не можем да избираме между увеличаване на разходите за отбрана или по-доброто разходване. Трябва да направим и двете, защото няма как до безкрай да искаме повече с по-малко средства. Господин Ванден, Ван Ден Ортен също ми зададе въпрос относно обществено достъпните данни. Според нас основната ни сила са общите ни цели, както ще ние вярваме в едно отворено демократично общество. Това е общата ценност, споделена от НАТО и Европейския съюз. Ние вярваме в отворено си прозрачност. Разбира се, не винаги ще имаме абсолютно еднакво послание по всеки един въпрос, но винаги ще има отворен дебат и пълна прозрачност. Това обаче не е слабост, това е сила. Само в тоталитарните общества има едно мнение по всеки въпрос. Важното е обаче да сме единни в посланието, че ще защитаваме отвореното демократично общество. Защото ние вярваме, че отворените демократични общества са по-силни от тоталитарните. И това е било доказвано нееднократно от историята. Ние трябва да защитаваме отворените демократични общества и да бъдем единни в защитата на тези общества че в тези отворени демократични общества има и отворен демократичен дебат. Госпожа Шарки ме попита за киберпространството. Най-напред е, реша да, да подчертая, че миналата есен НАТО ясно заяви, че кибератаките могат да съдействат член пети за колективната ни защита, тъй като кибератаките могат да бъдат също толкова опасни, колкото и конвенционалните заплахи. Те могат да доведат до унищожаване на инфраструктура и оттам до много щети. Ето защо всички ние правим всичко възможно да увеличим потенциала си за защита на мрежите на НАТО. Също така правим всичко възможно, за да помогнем на нашите съюзници да подобрят собствените си мрежи. Създадохме специален екип, който може да бъде изпратен в държавите, които се нуждаят от защита или от възстановяване на мрежите в, в, в случай на атака. Разбира се, винаги трябва да, да се стремим да намерим доброто равновесие между защитата на личните, на правото на личен живот и на личните данни с необходимостта да се гарантира общата сигурност на всяка държава. Когато говорим за интернет пространството, е много важно да сме наясно, че кибератаките са много сериозна заплаха извършваме учения в, тази, в тази насока. Бях в Естония по коледа и присъствах на най-мащабното учение, провеждано някога от НАТО по отношение на кибербезопасността. Господин Бутикофър, също ви зададе въпроса за Русия. Според целта на Русия е да възстанови системата на зоните на влияние. И ние не приемаме тези стремежи на Русия, защото всяка държава е суверенна и трябва да се зачита териториалната цялост на всяка държава и за това действаме по начина, по който действаме. Господин Щетина ме попита дали трябва да защитаваме ценностите си, ако правилно съм ви разбрал. И моята договор е да, това е силата ни, това ни прави различни. Това ни различава от тоталитарните режими. И включително и в борбата срещу ИДИЛ и срещу екстремизма. Според мен най-добрият начин да защитим нашите отворени демократични общества е като продължим да бъдем отворени, прозрачни общества. Трогателно беше да види човек колко стотици хиляди е, хора излязоха по улиците, за да демонстрират е, сред, след е, терористичните атаки в Париж тъй като тези терористични атентати не бяха достатъчно само срещу отделни хора, срещу основните ценности на нашите общества. Свободата на пресата, свободата на изказ и свободата на мнение. Както знаете, в момента има части на американските военни сили, които участват в учение на ваша територия и целта на това учение е да се докра... да стане много ясно на всички, че атака срещу една от държавите членки на НАТО означава атака срещу НАТО като цяло. Господин Пихо зададе въпрос за Сърбия. Сърбия е независима суверена държава, така че Сърбия сама взима решенията си. Те решения да правят съвместни учения с Русия и това е тяхно право но Сърбия провежда и много съвместни учения с НАТО. Срещна се наскоро с а, министър-председателят на Сърбия и той ме увери, че те ще продължат съвместните учения с а, НАТО и че ще продължат а, да работят в рамките на партньорствата за а, сътрудничество с НАТО. Трябва да разберем, че не всяка държава иска да стане член на НАТО или поне да го направи незабавно, но ние ще продължим да работим за подобряване на сътрудничеството ни с тази страна. Господин Бургецио ми зададе въпрос за Турция. По въпроса за Турция мога само да кажа, че Турция е Турция е съюзникът ни, който най дешко е засегнат от кризата в Сирия и Ирак. Турция приема стотици хиляди беженци. Те са част от Алианса, те са част от коалицията, която се бори срещу ИДИЛ. Те също така значително допринасят за обучението на военнослужащи в борбата срещу ИДИЛ. Така че, пак казвам, Турция е много важна роля в борбата срещу исламска държава и екстремизма в Сирия. Господин Макалис ме зададе въпрос за Западните Балкани. Западните Балкани е регион с много големи предизвикателства и с редица проблеми, които не биват да бъдат подценявани. Например, възможността Босния и Херцеговина да напредне по пътя към членство в НАТО. Към момента виждаме много малко реформи в страната, особено по въпроса за собствеността над оборудването за отбрана. Към момента не сме, не сме отбеляз... страната не е отбелязала необходимият напредък и не е осъществила необходимите реформи. По въпроса за Висшегославска република Македония, работим по този, по възможностите за членство на тази страна в НАТО. Разбира се, има и редица други предизвикателства, които все още съществуват в региона. но когато работим заедно с Европейския съюз в този регион, постигаме много добри резултати, затова трябва да продължим сътрудничеството си, особено в Западните Балкани. Това са страни, които са поели по пътя към членство в НАТО. Аз ги приветствам и поемам ангажимент да ги подкрепя в тези техни стремежи. Имаше още един въпрос относно Босна, но ми се струва, че още отговорих на този въпрос. Имаше и въпрос а, от, за Иран. Аз подкрепям усилията за постигане на споразумение по ядрената програма на Иран. Но разбира се, и Иран трябва да приеме необходимите условия и най-вече необходимостта да стане страна по договор за неразпространение на ядрените оръжия. Това беше, което има да кажа до тук. Благодаря за тази дискусия. Виждам, че тук нашия приятел от Швеция е много заинтересован от проблемите свързани с НАТО. Сега не всеки можа да вземе думата. Но благодаря много, господин генерален секретар, за това, че отговорихте на въпросите. Надявам се, че ще можем да продължим този дебат след срещата през юни, която ще, така, ще бъде посветена на практическото сътрудничество и тогава вие ще дойдете вероятно отново, за да обсъдиме а, нещата и вероятно много неща сте, сте са променили до тогава. Благодаря ви. Herzlichen Dank. Е, Благодаря. Колегата Пленкович ще поеме председателството. Аз ще изчезна за малко. Само преди това да ви кажа, защото може би някой ще се поинтересува, че току-що ми съобщиха от е, че холандските власти тази, този следобед ще оповестят, че с а, свой а, разследващ екип ще се опитат да проведат разследване, да разпитат свидетели от източна Украина. Става въпрос за а, сваления малайзийски самолет. Methoden mitteilen werden а, ще станат и известни филми заснети по това време, а, ракетни системи в източна Украина ще се видят и ще се проведе разследване за начина по който се използват те. А, има, съществува снимков материал, който днес ще бъде а, публикуван. А, Известни са станали и телефонни разговори на сепаратистите в източна Украина към момента на свалянето на самолета. Може би това е и увод към разговора с господин Жил Декершов.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 Скъпи колеги, предлагам да продължиме нашето обсъждание. Тази част от заседанието също се провежда в сътрудничество с подкомитета по сигурност и отбрана. Добре дошъл на господин Жил Декерхов, който е координатора за борба с тероризма. Знаеме, че след обед. Ние днес обсъдихме доклада на господин Пейон относно предизвикателствата в Северна Африка и Близкия изток. А, е, също така продължихме с размяна на мнения с господин Столтенберг, генерален секретар на НАТО и след това ще разгледаме и доклада на господин Арно Дължен относно данните на пътниците и ще имаме един инициативен доклад относно а, набирането на бойци за а, войските на ИДИЛ и мер, мерките за прекратяване процеса на радикализация в училищата, затворите и така нататък. Е, Европейския съюз предприема съвместни мерки след заключенията на съвета за превентивни мерки срещу дискриминация, както и мерки за образоване на а, така широката общественост. Министрите на външните работи обсъдиха начина по който мерките следствие на решенията на съвета ще бъдат приложени, включително и обмяна на информация, за създаване на диалог на, за мерките за борба с е, тероризма и разгръщане на сътрудничеството, е, включително и срещи с, е, на високо равнище, като срещата на министрите, която се проведе в Алжир неотдавна. 25 имена на активни джихадисти бяха оповестени. Господин Декерхов, вие ще заминете утре за Туни с госпожа Могарини за обсъждане на а, нашата помощ, помощта, която можем да окажем на Тунис след терористичните нападения е, моля, кажете какви са последните развития в областта на борбата срещу тероризма и е, как, как се развива сътрудничеството с е, Лигата на арабските държави. Um, I... Ще бъда много кратък. След това бих могъл да навлеза в подробности, когато ми бъдат зададени конкретни въпроси. Както си спомняте, на 12 февруари държавните ръководители, министрите на финансите, на външните работи обсъдиха този въпрос. Както казахте, а ние просто разширяваме и задълбочаваме работата започната преди много години, особено вследствие на тъжните събития, състояли се в Париж. Сега позволете ми да спомена някои от мерките, които сме предприели следствие на решенията на съвета. Първо, разбира се, за интернет – няма да навлизам и няма да казвам защо е толкова важно, но министрите на вътрешните работи решиха да създадат едно звено в рамките на Европол. Подобно на е, звеното, което бе създадено в Единеното кралство в Скотланд Ярд, относно за е, работата по, по сайтовете, чието съдържание е съмнително. 92% от времето обикновено Google а, просто премахва тази информация, която се счита за не, незаконна. И наистина, ако можем да създадеме подобно звено във всяка една държава членка, плюс в Европол, наистина ще постигнем отлични резултати. Можем да използваме и интернет за противопоставяне на а, така, дискурса на идил и е, Генерална дирекция вътрешни работи ще създаде една група експерти, които е, ще е, съветват държавите членки за, за развиване на стратегически кампании. Все повече и повече работиме по този въпрос. Чух един въпрос тук свързан с а, руската пропаганда. Ние, ние, ние се учиме, получаваме се и се опитваме да работиме все повече и повече и смятаме да създадем и едно звено за трети страни, през които звено, което ще е, съветва Ливия, Ливан, е, дори Марокко, Алжир и така нататък. Колкото до контрола по външните граници, целта е да бъдем много по-ефективни за откриване на тези бойци, които прекосяват границите на Европейския съюз. Като тази работа трябва да се води от Frontex и Евробол. времено трябва да помислиме за начина по който можем да захраниме допълнителните бази данни и да можем да съпоставяме данните. Е, в е, правосъдна на правосъдието. На последното заседание на министрите на правосъдието бе обсидена необходимостта за а, какво, да, какво да направиме с а, е, бой, бойците и тези, и, които идват от Ирак и от Сирия. Някои страни имат едни по-строги мерки и други а, развиват а, програми за превъзпитание. Аз не смятам, че тези хора трябва да бъдат изпращани в затворите, тъй като затворите са мястото, където се става всъщност радикализацията. От друга страна, ние не, не, не, не, не сме в Сирия, така че трудно би ни било възможно да събереме до необходимите доказателства и така нататък. Така че при всички случаи мисля, че програмите за превъзпитание ще бъдат добро решение. И мекият отговор, по който работи комисията в момента, за различните мерки за борба срещу дискриминацията, работата с представители на мюсюлманското общество, по-добро включване и така нататък. Разбира се, ще навлезем в повече подробности по-нататък. Да това беше във вътрешен план, а във външен план. Ако прочетете решенията, които бяха прияти от министрите на външните работи на 19 февруари, ще видите, че програмата е много амбициозна и госпожа Могерини реши да мобилизира много повече капацитета за в съседските страни, от Марокко до Турция. За това са необходим, е необходимо да мобилизираме допълнителни е, ресурси, да, да се води един диалог за борба с тероризма, не само с държавите от Средиземноморието, но също така и с Египет, Саудитска Арабия, Турция да се използват всички регионални организации, които да се включат в този процес, включително и организацията на Арабската лига. Така че по-задълбочен диалог, изграждане на капацитет, времено в нашите делегации ще се изпращат така наречените аташета по сигурност, защото ако искаме да имаме по-задълбочен диалог в областта на сигурността и ако искаме наистина да а, окажем по-добра техническа помощ. Имаме нужда от а, този вид а, експерти. В момента а, работиме по тяхното набиране и от септември те ще бъдат по места. А, е, разбира се, сигур, сигурността има различни аспекти, а, е, обмен на информация, а, е, сигурност във въздухоплаването, и прилагането на предложенията залегнали в резолюцията на ОНЕ. Също така програма, която да бъде разгърната в Йордания, нам е, програма финансирана с 10 милиона за е, превенция на радикализацията, а, програма за стратегическо виждане за Ливан. Опитваме се да помагаме наистина на Ливан и ще кажа и няколко думи за Тунис. Това беше втори аспект от нашата работа, а, а третият аспект е Европол, Евроджуст, Евроюст, Фронтекс да участват повече в е, нашите дейности е, на е, южния бряг на море, на Средиземно море. След събитията от 11 септември взехме реш, реш, решение за по-задълбочено сътрудничество с Съединените е, щати. Е, трябва, сега трябва да направим същото с страните от е, на южния бряг на Средиземно море в областта на обратното е, на, на, на връщането, както и програми за обучение на висши служители в тези страни, висши служители, които ще бъдат натоварени с борбата срещу тероризма, като по този начин ще им помогнем да раз, разгърнат една по-широка дейност. Има и така наречените меки решения, като насърчиме повече диалог между гражданското общество, между религиозните дейци, като така обясниме по-добре нашите подходи, нашите действия, като набериме повече експерти в областта на комуникацията, да имаме експерти е, арабисти също. Бях в е, Тунис една седмица преди терористичните атентати и тогава разговаряхме с властите на тази страна по какъв начин бихме могли да им помогнем. Имаше две-три идеи първо, за, първо да речем, първото предложение беше а, а, преструктурирането на а, службите за сигурност, които бяха отслабени и така а, по раз, а, дезорганизирани, тъй като те, те бяха всъщност здравата ръка на президента Бен Али. Сега нов, новата туниска конституция предвижда е, различните начини за структуриране на службите за сигурност, начина по който ще бъдат събирани доказателства. така че колкото по-добре организиране бидват тези служби, толкова по-добро и плавно ще става обмена на информация. Но разбира се, те, тези служби те трябва да се променят. Сега им Имаше така, може би, прекалено много арести в а, на лица, които са заподозряни, че а, участват в терористични актове. Това може да доведе до повече радикализиране, така че трябва да се промени системата за набиране на доказателства и разбира се, охраната на границите. Тунис има трудни отношения с Либия, има много незаконен трафик, който се организира през границата с Либия. Има... Трудно е да се наблюдава тази граница. Още повече, че в Тунис има около милион или два милиона е, либийски бежанци. Нека не забравиме, че, много, е, че в е, редовете на Алкайда и на Идил има много бойци от тунизийски происход. Така че е, е, тунизийските власти имат нужда от е, експертизна на помощ, да могат да идентифицират и по-лесно да прихващат на границите евентуалните кандидати за които за бойци в терористичните армии. Знаеме, е, че това е една голяма заплаха за цялата страна, така че трябва просто е, тези, които са се върнали, да бъдат обхванати от програми за превъзпитание и така нататък. Е, имаме подобни мероприятия с е, Ливан. Ливан също се нуждае от много голяма помощ в областта на превенцията, охрана на границите. И бихме искали да им помогнем колкото се може повече. Така че ЕВСД ще приложи на практика заключенията на съвета. И разбира се, първите мерки ще бъдат за Тунис, Ливан, Турция и след това ще работим с всички страни по брега на Средиземно море за разширяване на а, диалога и така наречените меки Марки. А сега давам думата на госпожа Фотига. Thank you, Chair. Uh, Mr. Благодаря. Благодаря ви за въведението. Аз си спомням вашата презентация миналата година през нашата група. Чудесно е да продължим разговорите по тази важна тема. Първият ми въпрос е за Йемен. Бихте ли казали Нещо повече за сегашната ситуация и възможностите за бъдещите сценарии, как ситуацията може би ще се развие. Какво очаквате вие? На второ място, вторият ми въпрос е за Либия. Е, виждаме там има диалог с ОНЕ. Е, водени от Дино Леон, но също така и има и тенденция на е, увеличаващ се <clears throat> ислямистски радикализъм. Какъв е вашият коментар за тази ситуация? Какво би трябвало да се направи? За да се намали заплахата от тероризма в тази страна. Благодаря. А сега господин Стефан Ойер, директор за международни отношения на външната служба. А благодаря. Аз искам да потвърдя това, което каза нашият оратор. Ние наистина полагаме много усилия, концентрираме се върху основните въпроси. Не всичко зависи от нас, зависи, много неща зависят от нашите партньори. Ние се съсредоточаваме върху три стълби, стълба. Нашето АБВ на външната ни дейност, така да се каже. Тоест, Опитваме се да надграждаме на това, което вече правят държавите членки. И както каза господин Кершов, разполагаме с а, само около само с една част от а, компетенциите в областта на киберпространството, защото прерогатив там имат държавите членки. На второ място укрепваме капацитетите в държавите партньори. Тоест, опитваме се да се борим с тероризма с, в държавите, с които работим. И на трето място Виждаме, че в много държави има ограничение на бюджета, така че опитваме се да работим на принципа на допълняемост, да няма дублиране на дейности, в смисъл такъв, че е, средствата да се разходват по-разумно и по-ефективно. Ще има среща, на която ще обсъдим въпросите за тероризма Имаше заключение на съвета от октомври миналата година, заключения, които дават основата за съвместните действия за, по отношение на чуждестранните бойци. Това е накратко, господин председател. Ние Разчитаме на вашата подкрепа, на подкрепата на националните парламенти и на действията на държавите членки. Благодаря. Ще помоля колегите да се ограничат в две минути, за да може господин Кершов да може да отговори на вашите въпроси. Господин Келът има думата. Благодаря. Благодаря, господин Кешов, за вашата важна работа. Ние разчитаме на вашата компетентност. Разбираме, че става дума за превенция тук, когато говорим за тероризма, но може ли да обясните каква е ситуацията с търговията, нелегалната търговия на, на оръжие и с финансирането на тероризма, защото тези дейности се разширяват из Европа. Каква е ситуацията според вас? Колко ефикасно, ефикасен е контрола върху прането на пра... прането на пари и как може да се ограничат финансовите източници на терористите. Господин Кан, естествено, превентивните дейности са много важни. Върху тях трябва да се съсредоточим. Но от това, което зная и, и ако искаме да имаме успех в дългосрочна перспектива, трябва да заложим естествено на финансов контрол, на превенция, но какво е това, което е под повърхността? Причината за цялата ситуация – ако не се справим с нея, нашите усилия няма да доведат до успех. Интересуваме именно какъв е според вас баланса между това да се справим с причините и е, това да ограничим финансите на тероризма, за тероризма. Господин Танок, Наистина, както казахте, е, борбата срещу екстремизма, джихадизма е много важна. Необходимо е, е, необходимо е сътрудничество на международно равнище. За съжаление, Джахади Джон е получил образованието си в Лондон, както се оказа. Аз много се срамувам за това. Няколко въпроса имам. Е, смятате ли, че някои програми за превентивни действия на радикализма могат да бъдат приложени. Има различни модели. Германски, например, модел има. А как, как виждате кой модел и какви добри практики вие бихте предложили? Смятате ли, че е достатъчно нивото на сътрудничество между държавите членки? Наказателното законодателство според вас, смятате ли, че има достатъчна сила да накара хората да не извършват актове на насилие и на тероризъм и да не се включват към чуждестранните бойци? Броят на чуждестранните бойци се увеличил до момента до 3000. На следващо място, държави като Катар и Саудитска Арабия, микрофонът на оратора е изключен. Госпожа Десарнес. Мерси. Благодаря ви, господин Декершов. Знаете, че заплахите са огромни и от вътрешно и от външна гледна точка. Твърди се, че трябва да има по-добър по контрол, но и ние и вие знаем, че ако не се увеличи поне десетократно бюджета на Frontex, няма как това да се случи. Нека да престанем да се заблуждаваме. Имаме нужда от много по-ефикасен контрол по външните граници, но за целта държавите членки трябва да се бръкнат в джоба и да финансират тези мерки по въпроса за обмена на данни, според мен трябва да има една обезопасена европейска система за обмен на данни от досиятата на пътниците. Това е да си начин да се гарантира нашата безопасност и да се, да се гарантира обща ни сигурност. Трябва тази система да бъде под а, егидата и под контрола на Европейския за защита данни. Благодаря ви госпожа So we... Благодаря, казва госпожа Лохпилер. Имам въпроси по отношение на Арабската лига. Е, знаем, че има някои порочни практики по отношение на наказателния процес в някои държави. А Именно какви са според вас мерките, а, които би трябвало да се приемат, за да се опазят човешките права в а, държавите от региона, например Египет. Какви са предизвикателствата при сътрудничеството с тази страна и до каква степен може да се е, работи по една обща дефиниция за тероризма с тази страна. Борбата срещу ИДИЛ. Какви са реперите по отношение на човешките, на нарушаването на човешките права и къде смятате са границите на тези права? Благодаря, господин председател. Имам три съвсем кратки бележки. Границата между Либия и Тунис. Не смятате ли, че опасността за страни като Тунис е огромна, а това е страна, която наистина се бори да се освободи от терористите. Може би тази граница просто трябва да бъде е, затворена. Защото в момента е пропусклива като швейцарско сирене. Не смятате ли, че има пряка връзка и с италианското крайбрежие, защото там пристигат нелегални иммигранти, представят себе си като тържещи обежище. Не е ли скандално, не е ли скандален начина по който италианското правителство се отнася към този вид иммиграция? Стотици хиляди нелегални влизат в страната, остават неидентифицирани. Голям подарък им се дава. Няма спор, но те представляват огромна опасност, защото тръгват из цяла Европа. Колега Бургейцио, мадам Гомес, плиз. Мистер Декаков, и also maybe Mr. Hoyer, um, what are uh, indeed... Госпожа Гомес, какви са резултатите за контрола върху социалните мрежи. До каква степен вие сте успели да убедите държавите членки да обменят информация, например в рамките на Европол и Евроюст и Фронтекс? И на следващо място, бюджетът за <clears throat> програмите за деракализация. Какъв е той? Без бюджет нищо няма да постигнем. Освен това, какво смятате, че може да се случи в Либия? Не може да имаме Турция и Катар от една страна, а от другата страна да имаме е, Саудитска Арабия и Египет. Това е една война, водена чрез е, подставени фигури. Имаме бомбардировки и от е, страна на щатите, от друга страна имаме ИДИЛ и Алкайда, които печелят. Имам Два въпроса, казва господин Башир. Най-напред, вашите усилия за превенция на, радикализ... на радикализма. Около хиляди, хиляда хора са радикализирани от Обединеното кралство и още повече хора от други държави членки са се присъединили към ИДИЛ. Какви мерки са предприяти за подобряването на религиозния диалог и разбирателството между мюсулманската общност и другите общности, еврейската и християнската общност най-вече? Аз вярвам, че най-важното е един такъв диалог за превенции на, анти на антиислямизма, на антисемитството, това с което бяха всъщност причини за терористичните атаки в Копенхаген и Париж. Разбрах, че 57% от младите хора са безработни, което доведе до протести миналата година. Като се вземе предвид тази ситуация, е, се опасявам, че има много фактори, които могат да доведат до това Босна да стане огнище на радикализъм. Трябва да подкрепим тази държава, да застане на собствените си крака. Какви мерки бяха предприяти, за да подпомогнат страната да проведе нужните реформи? Господин Бухнер. В някои страни тероризмът е и борба между сюните и шиити. В някои страни. Понякога е и борба между Саудитска Арабия и Иран. Борба за сфера на влияние. Искам да ви попитам как ще се измести съотношението ако бъде постигнат компромис с Иран по въпроса за атомната енергетиката. Благодаря с това приключи списъка на пускалите дума, да дам думата на господин Декирш. Благодаря ви за многото отлични въпроси. Либия. Uh, it is, it is a bit започвам с Либия. Трудно ми е да ви отговоря незабавно, тъй като колегата, колегите от СВД в момента се ловят да излязат с координиран отговор, но според мен много зависи от това дали ще бъде постигнато правителство на националното обединение или не. Ако има такова бъде създадено, разбира се, ще можем да започнем разговори с някакъв събеседник и да предоставим помощ на това ново правителство. В противен случай ще е много по-сложно и в телеграфичен стил. Нека да бъдем честни, нямаме събеседник на място. Много ни е трудно да направим оценка на положението. дори и с помощта на нашите приятели в Съединените щати няма как да се справи. Може да имаме снимки от сателитите, но ако нямаме хора там на място, няма как да знаем какво се случва наистина. Ясно е, че ИДИЛ се разраства. Въпросът е дали се контролира обаче от Сирия и Ирак или става въпрос за местни групи в другите държави, които, които се опитват да вербуват по-голям брой хора и се опитват да получат подкрепа за целта от ИДИЛ. Малко е неясно на положението в момента. Според мен ИДИЛ се сблъска с много сериозни проблеми в момента в Ирак, в малка степен в Сирия. И за това организацията се опитва да компенсира по някакъв начин. Този вид групи винаги трябва да се представят като победителите. Някой смята, че поради политическите борби в Либия някои от групите вече се исламизират и по този начин се стига до едно порочество, което се сбъдва на практика, т.е. до радикализация. По въпроса за групите, за които не сме наясно какви са по-точно в Либия, да, разбира се, трябва по-тесен диалог с съседите на страната, в частност Египет, Тунис, Судан и Нигер но разбира се Саудитска Арабия, Турция, Катар и Йемен. Това се подразбира от само себе си и това е нещо, което ние ще сторим. Дали трябва да се разшири коалицията за борба срещу ИДИЛ, която в момента е, е ограничена дейността, действията на коалицията, е ограничена само в Сирия и Ирак. Не знам от е, военната кметъж как нещата, но тази коалиция има пет подгрупи, които работят много добре е, в областта на чужестранните бойци и в Либия, който се превръща все повече в транзитна страна за четвъртите, бойци, идващи от Африка и в страна на обучение на тези бойци. Работим и по финансирането на на ИДИО, така че трябва да следим този въпрос с членовете на коалицията предпазните мерки, да, това въжи и за Либия, и за Египет, тъй като и двете страни са засегнати и от трафика на оръжие, и от мигрантите, свързаните с дейността на ИДИЛ. Може да разработим съвместни програми, в частност чрез Интерпол за подобряване на обменът на информация. Дали трябва да се е, разшири мандата на мисията ЕУКАП в Никер с е, контрол по границите на север и за подобряване на обмен на информация. Да, в момента има и отдел за свръзка в Алжер, който трябва да се подобри. Нашите служби работят с съместните власти и с местни представители на бизнеса и може да обмислим взимане на бързи мерки в случай на нужда. И накрая по един въпрос, свързан с миграцията. Действително има много сериозно предизвикателство, свързано с незаконните мигранти, идващи от Либия. Доколкото знам, голям брой мигранти от Субсахарна Африка се стремят да преминат през Либия към Европа. Между 500 000 и 1 милион се изчислява броя им, така че трябва да разрешим този проблем по някакъв начин. По отношение на незаконния трафик на оръжия. Започвам да гласим по въпроса, тъй като бяхме шокирани от факта, че едно от оръжията, използвано по време на атентатите в Париж, е бил купено в Брюксел за 300 евро. Така че очевидно ни чака доста работа по обезопасяване, но оборудване и по-добро сътрудничество в тази област в Европа. Освен това, комисията започне да работи за мобилизиране на отделите за финансово разузнаване. Знам, че особено колегите от отдел митници, митници в момента работи за установяване по изхода на антиките, идващи в момента от Сирия. По въпрос на с господин Кан, очевидно има неразрешени проблеми с развитието и с а, а, хуманитарните кризи в Палестина, Сирия и Либия. Както ли се от вас споменаха, един от най-важните фактори, може би, е фактът, че се водят войни с поставени лица от страна на Саудитска Арабия, вероятно и от страна на Иран. Дори е, успешните ли включването на сделка за ядната програма на Иран ще има въздействие? Да, разбира се, защото Иран ще разполага с още повече средства това е една все по-влиятелна страна в Близкия изток, страна с визия. Ето защо е възможно от страна на слоните в страната да всъщност има възможност слонитите да се подадат на изкушението да водят войни с поставени лица срещу Иран. Въпросът е как може да се намери доброто равновесие между сунитите и шиитите като цяло. Господин Танов зададе въпроса за е, ранното идентифициране. Не, не, няма конкурс за най-добри постижения между държавите членки. Програмата Пиенто Кралство дава добри резултати. Програмата в Германия също. Е, интересно се отбележи, че Франция малко по-късно започна да се занимава с превенцията но програмата, като работи за последната година и половина, е доста впечатляваща. Има гореща линия, работи се на местно равнище с различни агенции, резултатите са много впечатляващи. Получили са стотици, дори хиляди обаждания от отчаяни родители и тази програма води до конкретни резултати. И моето послание към комисията е, че трябва много повече да се инвестира в рехабилитирането на завръщащите се чуждестранни бойци. Така че, да, трябва да се работим по... В момента работим по превенцията, която да предотврати заминаването на тези хора, но не работим също за рехабилитирането след завръщането им. Има програма в Дания, но с това няма, но трябва да има и програми в останалите държави членки и трябва действително да, подоб... да ускорим борбата и действието в това отношение на европейско равнище. Разбира се, ние бихме искали да засилим ролята, която играе Европол като център за споделяне на информация. Както вече казах, една от основните изводи, които си направихме в последният доклад, беше, че трябва да се запълнят пропуските и да се свършат отделните елементи. За труда ни трябва, разбира се, и центъра за свързка. Има известно подобрение, но трябва да се работи още доста. Това стана ясно и на заседанието на Комитета по вътрешна сигурност по вело се миналата година. Аз правя, полагам всички усилия да убедят държавите членки и най-редовно при срещите с министрите на финансите им предоставям конкретни данни за приноса на всяка държава членка за програмите на Европол, например. Има някакъв напредък, но трябва да продължаваме натиска. Въпросът за наказателно-правните разпоредби и потребата им за разрешаване в случай нарушаване на правата на човека. Радвам се, че Европейската комисия възнамерява да прави предложение за обединяване на борбата срещу тероризъм под формата на борбата срещу чуж... чуж... от чуждестранни бойци с цялостната стратегия за безопасност. Това е важно, тъй като трябва да се избегне всякакво разминаване или пропуски при определенето на наказателно-правна точка. Трябва да, да улесним действията на правоприлагащите органи. така се гарантира, че всеки член на ООН е разполага с необходимите разпоредби в наказателно-правните си кодекси за борба срещу този вид е, явление. В Европа в момента имаме различни законодателни рамки, които в някои случаи се разминават. И ако имаме едно, едно, един, едно стандартно определение, което се приема от 28-те държави членки, това действително ще ни помогне много и ще ни помогне да налагаме дипломатичен натиск в борбата срещу това явление. Вече не говорим за 3000, по-скоро броят на четвърните бойци се изчислява днес на около 5000. въпроса за хроничните усилия, това е въпрос, който може да обсъдим друг път, има много сериозно разпространение на различни варианти на консервативният лахаби ислям в Африка. Това е въпрос, който трябва да обсъдим, но със сигурност трябва да мобилизират повече средства в образованието. И се радвам, че Европейската комисия е готова да го направи. Госпожата Сърне, съгласна съм с вас, бюджетът на Frontex трябва значително да бъде увеличен. В момента основната ни цел е да гарантираме, че когато извършват проверки на външните граници, държавите членки използват много по-хармонизирани критерии. Това никак не е лесно обаче, защото това означава, че трябва да разполагаме с необходимите данни от разнователните служби, които ще позволят изготвянето на общи критерии за заплатите, които от своя ще позволят и на Фронтекс, и на всички държави членки, които участват в програмите на Фронтекс, да извършат едни същи проверки към една и съща категория лица. Ще ни трябва, разбира се, сътрудничеството и на Европол, и на Фронтекс. И трябва също така да се определят места с по-систематичен контрол. Например, границата между България и Турция, която все по-често -по се превръща в, в, в транзитен, транзитна зона на джихадисти. И всъщност в деня, в който бяха извършени атентатите в Париж, бяха задържани лица на тази граница. По въпроса за консервационните данни на пътниците, радвам се, че има напредък и че докладчик почти е завършил работата по проекта доклада. Дали имаме нужда от а, обща рамка? Знам, че в момента Европа предложи пастата данни Сиена. Искам по някакъв начин да влияе на резултата от преговорите, но това е което в момента се обсъжда. А докладчик от ваша страна и председателството от страна на съвета ще се опита да постигне някакво споразумение по предложението, което вече премина през първо четене в съвета с цел залагане на всички необходими гаранции, в частност и гаранциите за употребата на личните данни, както го изисква и съда. Но трябва системата да бъде ефикасна. Ако има прекалено високо равнище на защита и системата се окаже неефикасна, нали, после няма смисъл. По за нарушаването на правата на човека, това е тема, която обсъдихме на заседание на министрите на външните работи и аз бях поканен да взема участие в него. в недемократичните държави винаги се намира добър претекст за нарушаване на правата на човека и ограничаване на опозицията. Какво можем да сторим? Да споменавам конкретни държави, но според мен няма да окажем влияние, ако останем отстрани. Според мен трябва да се ангажираме със съответната държава и да се опитаме да й помогнем да преосмисли подхода си. Това е нещо, което може да направим. Въпроса за превенцията на радикализацията и определението на подставен лице или подставена държава, мисля, че трябва да работим за изграждане на нова система. Аз, например, смятам, че трябва да поосмислим начинът по който работим с държави с съмнителни достижения за на правата на човека. Въпросът за миграцията на господин Пългецио. Бих искал по-добре да се използват всички инструменти в областта на политиката на миграцията в последните 10 години, тъй като по исторически и политически причини Frontex беше създаден в рамките на първият стълб, само за, за справяне с миграцията, а не за борба срещу е, престъпността. Но в нито една държава членка реално няма подобно изкуствено разделение. Това разделение се дължи под, на чисто исторически съображения при Frontex, така че аз смятам, че трябва да направим съответните промени, за да може Frontex да се занимава и с тези проблеми. Трафика на хора, контрабандата. Това са важни въпроси. Може би ще се наложи да преработим някои от програмите и изобщо системата на функциониране на тази агенция. Въпросът е на госпожа Гомеш. Честно казвам, не мога да ви отговоря. В Европол да ще има увеличаване на арабистите, на броя на арабистите. Според много сили на Висшата комисията, но и, а, но и други организации отделят се повече средства за превенция. Работим по този въпрос с колегите от СВД и аз самият. Работим с Мишел Раверан по радикализацията в Африка, в частност в Сахел и в Златния рок но и в страните, които споменахме днес Ливан и Йордания. В Ливан трябва да се направи много по въпроса за затворите, в които има задържани много опасни джихадисти. В Тунис ще се предоставят все повече средства. И според мен едно от предизвикателствата, с които ще бъдем изправени в скоро време, е недостига на експерти. Един от големите ни проекти в Златният рок се оказа, че в крайна сметка нито една държава членка не иска да се вземе с прилагането на тази програма. Бяха сделени средства, беше определена програмата, но не можахме да привлечем държавите членки, просто защото те се нуждат от най-добрите си експерти от дома в днешно време и това е друг предизвикателство. Представлява едно ново предизвикателство за нас. И мисля, че остане един въпрос, на който съм отговорил. Религиозният е, диалог и диалогът между различните вероисповедания. Да, това е тема, която ще чуем повече, когато заместник председателя Тимерманс е, ще постави новото предложение за стратегията за сигурност Знам също така, че се предвижда организирането на голяма конференция посветена на толерантността през месец октомври. Но не, искам от сега да правя предположения за дискусията, но знам, че Европейската комисия вече търси нови креативни начини за борба с. А, може би не самофобията, но антиисламски настроения и антисамската риторика. По въпроса за Босна, да, е, работим в подкрепа на страница от Западните Балкани, за да работите повече в областта на превенцията. Както казах и наскоро в Виена, където австрийският е, министър на вътрешните работи организира среща с министър на вътрешните работи от е, страните на Западните Балкани. Има желание за борба срещу радикализацията в страната. Беше организиран семинар в Словения преди няколко седмици. Продължаваме да работим в тази насока. Ако не се лъжа, Европейската комисия е предвидила 3 милиона евро за проекти за превенция в Западните Балкани. Тази сутрин се срещнах с посланника на Сърбия и ми се струва, че има истинска воля страна на тези държави да подобрят превенцията не само срещу чужестранните болести, мисля, че има около 500 към момента от този регион. И това си е сериозен проблем за тях. А, да, приключвам. Ще отговорих на повечето въпроси, освен за Йемен. Okay. Thank you very much, Mr. Декерков. Thank you very much. Благодаря, господин Декерков. Благодаря за това, че отговорихте на интересните въпроси на колегите. А сега минаваме към последната точка от дневния ред. Резервационните данни на пътниците, ПНР. Е, докладчик е Арно Денжон. Това е становище, което ние ще предоставиме на комисията Либе, която е водеща. Знаете, че през 2012 година работихме по този законодателен акт. Тогава имаше решение да се спре работата по директивата. Сега, за съжаление, събитията Шарли Бно в Париж по-специално. Този проблем е отново на дневния ред. 300 85 са измененията, които бяха внесени. И след разговора с господин Кирков давам думата на господин Данжон, който ще представи своят своето становище. Благодаря, господин председател. Всички знаем за какво става дума, така че ще бъда кратък. Няма нужда да се връщаме към дискусията отново. Както правилно казахте, Комисията за гражданските свободи е водеща в случая, така че е, аз просто внесах 30 изменения от името на АФЕТ. Те са по-скоро технически. И са първо за системното включване в съответните е, е, глави, включването на операторите, които не се занимават с превоз на пътници, защото най-често, когато говориме за е, е, регистра... регистрационните данни, говориме за е, самолети, но същевременно нека да не забравяме, че че много, много често се организират и чартерни полети към страни, е, където, е, които представляват опасността. И също така изменения свързани с е, зали, заличаването или анонимит аноними, анонимните е, данни, аноним, анонимността на данните или начина по който се закриват е, или се е, укриват е, данните. И е, включително увеличаване на срока, след който е, данните се превръщат в абсолютно анонимни данни. Така, много бяха внесените изменения, които обаче са така групирани и които а, с, олицетворяват различните мнения, които а, има тук в Европейския парламент, някои политически групи, които отхвърлят изцяло а, директивата и а, възможността да бъдат а, съх, съхранявани резервационните данни, други имат а, съображения относно сроковете за съхранение. 30 дни е този срок без да се заличава а, възможността да се идентифицира човека. Но Знаеме, че държавите политически групи имат различни виждания по въпроса и затова има и много изменения в този смисъл. Както и въпроса свързан с видовете данни. Е, е, е Но няма да, се, няма да навлизам в подробности, защото в крайна сметка всяка политическа група има становище и е, защитава своята позиция. Но както правилно господин, както да господин Декерков, трябва да намерим равновесие между сигурност и граждански свободи. Сега пар- парламента е защитника на гражданските свободи и би трябвало да също, също така обаче да внимава доколко това не може не противоречи или не накърнява сигурността, защото много често а, ние ретуваме за гражданските свободи в ущърп на сигурността. Сега, може, може би това не е точно наша прерогатива в момента или не беше до сега поне. И това е може би правомощие, което те първа е, става нашо, но аз смятам, че ако искаме ефективно и ясно тълкуване на текста, трябва да включиме и, и този смисъл и това тълкуване. Сега, благодаря господин Държан, казва председател и давам думата на господин Франциско Афи, който е докладчик в Ся. Muito obrigado. <clears throat> Nós estamos evidentemente a tratar de um tema muito sensível. Sempre que esta questão aqui vem, paramos com esta dificuldade que é justamente, como acabou de dizer, e bem o... Благодаря. Доста трудна е темата. Наистина предизвикателствата са правилно видени от докладчика. Трябва да се намери балансът между гражданските свободи и сигурността. Това, са, това е основата на демократичното ни общество. Целите. За да видим как да запазим отвореността на обществото си, Аз с повечето от становищата съм съгласен. Имаме разлики в становищата си, в отделните позиции. Става дума за туристическите агенции, дали те наистина да предават информация за пътниците. Може би трябва да помислим тук за друго решение. тези данни се изискват за всякакъв вид полети, за търговски полети, за чартерни полети. Въпросът е какво става обаче след това с тези данни, къде се подават и къде отиват те. Т.е. практическите проблеми не бива да бъдат недооценени. На следващо място, срокът. До какъв да бъде срока за съхранение на данните? Някой предлага 30 дена, докладчикът представя, пре, предлага 6 месеца. Според някои колеги няма нужда от 6 месеца, достатъчни са 30-те дена за обработване на данните. Важно е да не накърняваме принципа на опазване на личното пространство. Според нас, 30-те дена са достатъчни за обработване на тези данни. Всякакъв срок над този праг според нас е преувеличен. От една страна се казва, че тези данни са достатъчни за осигуряване на безопасността на пътниците, но от друга страна има гласове, които твърдят, че комплекта от данни е прекалено голям. Как да се намери правилният баланс, това е трудно, но може би ще може да се постигне споразумение. Надявам се, здравият човешки разум да наделее. Истината е, че нашият парламент носи голяма отговорност за свободата на индивида и за свободата на обществото. Благодаря. А сега госпожа Шаке. Благодаря. Благодаря на докладчика. Това е труден въпрос. Подходът на нашата група е най- се съсредоточава най-вече върху това, което истински работи. Имаме предвид мерките за борбата срещу тероризма. Имам предвид и миналоседмичните събития, е, това, което се случи с Германия, с германския самолет рисковете е, понякога не идват от там, откъдето ги очакваме и някои мерки може да са контрапродуктивни. Занимавам се с обхвата, с връзките с трети страни и предложенията отразяват становището на нашата група в Либе най-важното за нас е какво е необходимо и какво е пропорционално. Когато става когато става дума за нетърговските оператори, тук се задава наистина въпроса за какво е необходимо, каква информация е необходима, дали наистина знаем по какъв начин тези нетърговски оператори ще съхраняват и ще обработват тази информация. Имаме и предложение за по-добра, по-добър обмен на информация между разузнавателните служби. А също така много важно е срока за съхранение на данните. Срокът и начинът на събиране на информация трябва да са съвсем ясни и трябва да се знае какви ще са последствията. Би трябвало да има баланс между свобода и безопасност. Това се казва е, често Важно е обаче да знаем нещо, което каза и господин Столтенберг, а именно да запазим отвореността на обществата си и в борбата срещу тероризма. На следващо място, <clears throat> необходимо е да имаме ясни дефиниции за препращане на данни към трети страни. Тук се питаме също дали това е необходимо и дали е пропорционално. И, освен това, трябва да защитим правата на гражданите за това какъв вид данни се изискват от тях, да не бъдат накърнени тези права в името на борбата срещу тероризма. Това, което трябва да направим, трябва да е оправдано, но в същото време трябва да се опитаме да обозрем всички очаквани и евентуално неочаквани последствия. Благодаря. Госпожа Сабалас. Е, Благодаря, господин председател. Независимо от това, което беше казано, нашите основни така, възражения си остават и в този смисъл ще бъдат и предложенията ни за изменения, Защо смятаме системата за непропорционална и ненужна. Освен това, тя е страхотно скъпа, скъпа ще струва над 5 милиона евро. А каква е допълнителната полза от системата? Не може ли парите да се инвестират по-добре? за да може действително да се предотвратяват престъпления или най-малкото престъпниците да бъдат изправени пред съда. Защото данните си съществуват в повечето случаи в държавите членки, така че за а, правоохранителните органи е лесно да имат достъп до тези данни. И когато става дума за престъпник, естествено, че правоохранителните органи ще получат достъп до тези данни, нещо, което се прави и днес. Същото се отнася и до случаите, когато има подозрение за планирано престъпление. Проблемът обаче е, че а, държавите членки не си сътрудничат, всяка си има своята система, не, ги, а, не изграждат мрежа. О, но такава обща система, която да струва 500 милиор, е, милиона евро, без да има някаква според нас допълнителна полза, е огромен проблем. Защото ние системите и мерките си ги имаме, Проучили сме ги, те се прилагат и смятаме, че предлаганата система действително не носи допълнителна полза, особено на фона на разходите, които ще изисква тя. Освен това сме против е, тотално е, запаметяване на всички данни и на всички пътници. Това е абсолютно неоправдано. И още нещо – Естествено, представям си, че е, няма да получи мнозинство, но смятаме директивата за ненужна. Така че нашите предложения за изменения са идентични с тези, които внесохме и в комисията Либе. Нека да кажа във връзка с това и следното. В комисията Либе в момента се обсъждат законови разпоредби за защита на данните. Не бива да, ги, да отделяме това законодателство от ПНР. Благодаря. Госпожа Гомеш, съвсем накратко, съгласна съм. Трябва да имаме най-напред регламента. Съвета отговаря за това, но той блокира процеса. Това, което каза колегата Дължан, е вярно. Да имаме ясен механизъм за демаскиране на данните. Така че да може да се споразумеем за срока за съхранение и обработване на данните. Важното е, дори данните да са кодирани, те да могат до тях да се стига лесно, когато разузнавателните служби имат нужда от това. Много е важно да се включат и частните полети, както каза Франциско. Чухме какво каза господин Кершов за връзката на организираната престъпност и това, което става от Либия. Аз а, бях в Нигерия и видях огромното количество частни самолети, частни компании, на летището. Така че не се знае кой с какво е свързан с тероризъм, с организирана престъпност. Ако човек има достатъчно пари е, да найме самолет с американска регистрация, никой няма да ви попита нищо, а вие може да си правите каквото решите с него. Господин Дънжан има думата. Но, паска, Бързо. Ние наистина проведахме мини дебат, всеки се върна към своето становище. Това разбира се е законно, от никакъв случай не бих искала да осъждам едни или други, смятам, че всеки има право на мнение, но данните съществуват. Данните на пътниците съществуват, така че не можем да поискаме от а, авиационните компании или туристическите агенции да, да бъркат в архивите. Всъщност това, което искаме е достъп до тези данни, защото в момента има някакъв достъп, но така на така, бих казал анархичен, дезорганизиран, т.е. няма целенасочено, целенасочен достъп и не се знае по какъв начин се използват тези данци. Така че най-добрата гарантия и за гражданите, и за съответните туроператори или агенции е да имаме един, една легална, хармонизирана законова рамка. Колкото до сроковете за съхранение на тези данни, онези 30 дни, които са залегнали в текста и които някои смятат, че достатъчно. Аз разбира се, се обърнах към комисията, но не получих консолидиран отговор от нея. Не получих отговор, който да ме задоволи. Защо? Защото комисията не е полицейска. Е, поли, полицейска служба, или служба за разследване. Комисията ви казва, добре, 30 дни е достатъчно, но тя не разбира от това. Трябва да питаме експертите. Експертите в държавите членки казват, че в случая на разследване, особено когато става дума за тероризъм, срок от 30 дни е прекалено кратък срок. Има бюрократични процедури. В крайна сметка, може би това е до, до известна степен добро, защото това е защита за демокрацията, но този срак е много крот. веднага разбирам, че някои биха искали тези данни да бъдат а, вземани само от а, авиационните авиокомпаниите, а не туроператорите, но нека не. Не забравяме, че примерно в Ирак, в Сирия, а, кандидат джихадистите са се добирали до тези страни чрез а, чартерни полети до Турция. Във Франция има 12 летища, откъдето излитат чартерни полети към е, Турция и си, ако се съгласиме с този подход, то просто всички тези полети ще, ще останат извън а, директивата. Разбира се, можем да продължиме този демократичен и законен дебат. А, и колегите от Либе ще вземат решение, но за разлика от Жилда Карковства, аз смятам, че е, противопоставянията продължават и че ще е трудно да постигнем е, някакво споразумение. И малко съм очуден от това, че е, либералите, партия, която се бори за фередализъм, се връща към система, която всъщност набляга на съществуването на 28 отделни национални системи. В крайна сметка, ако искаме добавена европейска добавена стойност в областта на сигурността, трябва да потърсиме еднак, еднакъв подход. Благодаря, Арно. И сега искам само да ви кажа, че гласуването по това становище ще бъде проведено на 5 май 2015. Закривам заседанието.